Е, please, colleague, sit down. Sorry for this uh, bit uh, Моля, колеги, займете местата си. Извиняваме се за закъснението. possiamo dare inizio ai nostri lavori con... Съжалявам за това, че пристигнах с известно закъснение. Ако искате, може направо да започваме с гласуването на доклада на господин Савобода за Хрватия. Изменение 8 за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 9, против, Въздържали се. Приема се. Изменение 10 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменен 11 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Изменение 12 за. Против. Въздържали се не става ясно, а като че ли се отхвърля. Моля, гласувайте с вашата карта. Гласуваме електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 30 за, 6 против, 2 въздържали се, приема се. 13 за, Против. Въздържали се. Приема се. 14 за. Против. Въздържали се. Приема се. Ще проверим. Ще проверим 14 електронно. 14 електронно гласуване. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. Отхвърля се. Отхвърля се, защото гласовете за и против са поравно. 15 за. Искате го да гласувате за? за. В такъв случай 28 на 27. За изменение 13. С този глас, който сега постъпи устно за от колегата Вайка, който не можа да гласува електронно, значи се приема 14 за. Коректо. 15. Воти фавореволи. Прави сте 15. За. Против. Въздържали се, отхвърля се 16 за. Против. Въздържали се Бих казал, че се отхвърля. Компромис едно. Искате да проверим ли? Добре, моля гласувайте за 16. Моля гласувайте за 16. non votano, eh? Strano questo caso. Adesso sono qua. Петима души са си сложили картите в апаратите, но не гласуват. Прекратяваме в такъв случай. Четирима колеги имат карта и не гласуват. 32 гласа за, 27 против. Двама въздържали се, приема се. Компромис едно за първата му част. Господин Танък. Господин председател, със съгласието на господин Свобода имам тук коментар по езиковия вариант. Първоначално фразата а, по, евентуални последици върху европейските институции не ми стана ясна, така че аз предлагам тя да се замести с генерираща вторична корупция в европейските институции. Господин председател, между политическите групи се договорихме вчера най-подробно за тези компромиси и в комисията казахме, че сме за компромисите с изключение на вторите части на 1 и 6. И от вчера насам по някакви тайнствени пътища в компромис 1 се добавя някакво допълнително изменение във втората част. Колегата Ферм твърди, че в европейските институции би могло да има корупция. Това е такова чудовищно обвинение, че трябва да призува колегата Ферн или да представи доказателства, или заедно с нас да гласува против тази втора част, както и против третата част. Ако по този начин се отправят такива тежки обвинения, без да сме договаряли нищо по този въпрос, така някакси много съмнителни политически стават за мен нещата. Аз съм против този начин на действие. Винаги сме работили много колегиално, но тук имаме сериозен проблем и моля комисията да гласува против част втора и част трета на компромиса и да приеме само първата му част. Колега Свобода. Господин председател, това изречение се съдържа в едно от предложените изменения и не е съвсем ново, но аз предлагам следното, господин председател. Да гласуваме за първия абзац без това изречение. Да гласуваме е, отделно за това изречение, защото то не беше част от договореното. И тук... Добре. Така както е предвидено в списъка, ще гласуваме на две части. Първа част за. Господин Танък, моето устно изменение. Господин Танък пита какво ще стане с неговото устно изменение. Сега, въздържали се, приема се. Първата част се приема, втора част за. Против. За втората част ще гласуваме електронно, защото не става ясно. Начало на гласуването. Chiusa la votazione, ci sono cinque che non votano. Петима не гласуват. 33 гласа за, 28 против, приема се трета част за. Против? въздържали се. Бих казал, че се отхвърля. Продължаваме с 24. За. Против. Въздържали се. Приема се. 25 за. Против. Не става ясно. Бих искал да проверим електронно гласуване за 25. Моля, гласувайте. Двадесет и шест карти. Край на гласуването. 33 гласа за, 29 против. Приема се. 26 за против. Въздържали се, отхвърля се 27 за, против. Въздържали се, приема се 28 за, против. Въздържали се, отхвърля се 29 за, против. Въздържали се Отхвърля се според мен, но не съм съвсем сигурен. Мисля, че се отхвърля. Добре, проверяваме електронно 29-то изменение. Четирима не гласуват. 35 гласа за, 27 против, 1 въздържал се. Приема се. Компромис 2 за, против, въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромис 3. Не, с изменение 32 поправя се председателя за. Против. Не, не, не. Изменение 32. Не става ясно къде е мнозинството. Начало на електронно гласуване. Моля, гласувайте. 32. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 19 гласа за, 44 против.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 Въздържали се. Приема се. 45 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. Компромис 5 за. Против. Въздържали се. Приема се. Продължаваме с компромис 6. Първа част за. Против. Въздържали се. Приема се. Втора част за. Против. Не става съвсем ясно. Гласуваме за втората част на компромис 6 електронно. Моля, гласувайте. Прекратете гласуването. 30 против, 36 за. Приема се. Продължаваме с компромис 7 за. Против. Въздържали се. Приема се. Компромис 8 за. Против. Въздържали се. Приема се. 53 на две части. Първа част за. Против въздържали се, приема се. Втора част за, против, също не е съвсем ясно. Втората част на 53-то изменение, моля гласувайте. Chiusa la votazione. Прекратете гласуването. Отхвърля се с 49 гласа против. 45, а, извинете, 54 за, против, въздържали се, отхвърля се. 56 на 3 части, първа част за. Против, въздържали се. Отново не стана ясно. Гласуваме за първата част на 56. Електронно. Електронно. Моля, гласувайте. Eh, chiudiamo. 39 favorevoli, 28. 39 гласа за, 28 против. Приема се. Втора част на 56 за, против въздържали се, отхвърля се. Трета част за, против. Мисля, че се приема. Не, добре, нека да го проверим. Електронно трета част. Трета част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Трета част на 56-то изменение. Прекратете гласуването.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 въздържали се, отхвърля се 69 за. Против, въздържали се, приема се компромис 9 за. Против, въздържали се, приема се Изменени 73 за. Против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Проверяваме електронно изменение 73. Моля гласувайте. Кюза лавотационе. Прекратете гласуването. 38 на 27 приема се 75 за, против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 Продължаваме с изменение 83. Устно изменение? Не. За, против, въздържали се, приема се. Продължаваме с устно изменение. Едно за, против, въздържали се, мисля, че се отхвърля. Искате да проверите ли? На устно изменение едно. Моля, гласувайте електронно за проверка. Имаме 70 карти, само 60 са гласували. Моля, гласувайте. Девет колеги все още не са гласували, седем не са гласували. Това са колегите, които са си сложили картата в устройството и не са гласували. Закриваме в такъв случай, прекратяваме гласуването. 35 гласа за, 28 против. Предложението се приема. Компромис 12 за, против, въздържали се, приема се 92. 92 за, против, въздържали се, приема се 93 за, против, въздържали се, приема се. Е, андямо ай консидерандо А. Емендаменто 2, voto. Преамбюл изменение 2 отхвърля се 3 за, против, въздържали се, приема се 4 за, против, въздържали се. Не е съвсем ясно. Моля, гласувайте за проверка на четвърто изменение на точките от преамбила. Изменение четвърто. Прекратете гласуването. 31 гласа за, 33 против, отхвърля се 5 за, против. И тук не е ясно, и тук не е ясно. Бих казал, че се отхвърля. Отхвърля се. Добре, отхвърля се. Добре, сега прекратяваме електронното гласуване. Не, все още не го прекратявам. Изменение пето се гласува в момента електронно. Прекратяваме това гласуване. 49 гласа против, 15 за. Отхвърля се изменение 6 за. Против. Въздържали се. Приема се изменение 7 за против, въздържали се, приема се. Изменение едно. за, против, въздържали се, приема се. Окончателно гласуваме за целия доклад електронно. 62 гласа за, 2 против, 3 въздържали се. Поздравяваме докладчика. Allora, qualche, qualche indicazione sull'ordine di voto del successivo punto. E така. Списъка за гласуване е последващата точка от дневния ни ред изисква да гласуваме проекта препоръката за заключенията, извинете, за заключването на споразумението с Туркменистан, след което ще гласуваме по предложението за резолюция. В края на гласуването на предложението за резолюция ще гласуваме по предложението, направено от госпожа Хаутала, която предлага да се отложи гласуването по това споразумение в пленарна зала, докато не приключи посещението на делегация от, на, от нашата комисия в Туркменистан през май. Именно заради това а, тъй като това е едно политическо решение, а, това е решение, което ще се вземе от ръководителите на политическите групи. И така, Гласуваме по препоръките за сключването на споразумението. Първите четири изменения са идентични. Нека да гласуваме по тях заедно. За, против, въздържали се, отхвърля се. Електронно гласуване по препоръката. Моля, гласувайте.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 Гласуваме по препоръката на Норика Николай. Препоръка във връзка с случването на споразумение. Седем човека още не са гласували. Край на гласуването. 59 глас... 51 за, 9 против и 2 въздържали се. Приема се. Поздравления за господин Николай. Е, извинете, за госпожа Николай. Фаворейболи. И така, е, преминаваме към гласуването на изменение 25. За, против, въздържали се. Отхвърля се 24-то изменение. За, против, въздържали се. Отхвърля се. 24. 27. Искате проверка по 24. sul voto. Електронно гласуване, моля гласувайте по 24. 24. Chiusa la votazione sul 24. Край на гласуването по 24. 35 гласа за, 32 гласа против. Приема се. 27 за. Против. Въздържали се. Приема се. 29 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 32 и 34 за. Против. Въздържали се. Отхвърлят се. 33 за. Против въздържали се, приема се. По 35-то не гласуваме, тъй като то е покрито от устното изменение. По 36-то за, против, въздържали се, отхвърля се. 41, не, извинете, 37. За, против, въздържали се, отхвърля се. 38. и 39 са идентични. Гласуваме заедно за, против, въздържали се, отхвърлят се. 41 за, против, въздържали се, отхвърля се. 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. 43 за, против, въздържали се, отхвърля се 44 за, против, въздържали се, приема се. 45 и 46 идентични за, против, въздържали се, отхвърля се. 47 и 48 отпадат, 49 за, против, не е ясно какъв е резултата. Нека да направим електронно гласуване по 49-то изменение. Моля, гласувайте. Bene, mancano solo due voti. Chiudiamo la votazione. Двама все още не са гласували. Приключвам гласуването. 36 за, 26 против. Приема се. Компромис 2 за Против. Въздържали се. Приема се компромисно изменение 3 за. Против. Въздържали се. Приема се. Изменение 56 за. Против. Извинете, 58 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. 59 за. Против. Въздържали се. Приема се. 61 за против, въздържали се, отхвърля се 60 за, против, въздържали се, отхвърля се 62 за, против, въздържали се, приема се 63 за, против, въздържали се, приема се 64 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 4 за, против, въздържали се, приема се. Изменение 70 за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение 5 за, против, въздържали се, приема се. 81 изменение за, против, въздържали се, приема се 82 за, против, въздържали се, приема се 83 за, против. Не е ясно какъв е резултатът, нека да направим електронна проверка. По изменение 83. Моля, гласувайте. Chiusa la votazione. Край на гласуването. 40 гласа за 28 против. Приема се. 85 за. Против. Няма яснота. Вдигайте ръцете си високо, няма как да видим. Какъв резултат? 85-то електронно гласуване, моля гласувайте.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 Няма яснота. Нека да гласуваме електронно по 130 и 131. Моля, гласувайте. Все още има трима души, които не гласуват. А, двама само. Край на гласуването 40 на 27. Voti favorevoli. Voti contrari. 132 за, против, въздържали се, отхвърля се. 133 за, против, въздържали се, отхвърля се. Струва ми се, не се ли отхвърля? Добре, нека да направим електронна проверка. Non guardi quello piano. Sempre tre colleghi che non votano. Chiusa la votazione. Край на гласуването, въпреки че трима души още не са гласували. 39 на 28 приема се 134 за, против, въздържали се. Същото съотношение приема се 135 за, против, въздържали се, Отхвърля се, струва ми се. 136. Искате проверка, така ли? Не. Добре. 136, първата част за. Против. Въздържали се, отхвърля се по втората за. Против. Въздържали се. Приема се. 137 за. Против въздържали се, приема се. 138 за, против, въздържали се, отхвърля се. Компромисно изменени 13 за, против, въздържали се, приема се. 144 за, против, въздържали се, отхвърля се 145 за, против, въздържали се, приема се 146 за, против, въздържали се, приема се 147 за, против, въздържали се, приема се 149 за, против, въздържали се, приема се 148 за, против, въздържали се, приема се 150 за, против, въздържали се, приема се.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 въздържали се, отхвърля се 161 за. Не, 160. Електронно гласуване. Добре. Моля, гласувайте. Край на гласуването. 39 на 28. Подобно мнозинство приема се. 161 за, против, въздържали се, приема се. 162 за, против, въздържали се, приема се. 1, 2 и 3 идентични за, против, въздържали се, приемат се. 4 за, против, въздържали се, отхвърля се. 5 и 6 идентични за, против, въздържали се, приемат се. Седмо за, против, въздържали се, приема се. Компромисно изменение едно за, против, въздържали се, приема се. Осмо изменение за, против, въздържали се, приема се. Дванайсто за, против, въздържали се, Приема се 13 за. Против. Въздържали се. Приема се 14 за. Против. Въздържали се. Отхвърля се. По 15, тъй като 14 се отхвърли за. Против. Въздържали се. Приема се. 18 изменение. Моля го за, против, въздържали се, отхвърля се. 19 за, против, въздържали се, отхвърля се. 20 за, против, въздържали се, приема се. 21 за, против, въздържали се, отхвърля се. 23 за, против, въздържали се, приема се. Устно изменение от госпожа Хаутала и госпожа Кил Нилсен за, против, въздържали се, отхвърля се. Искате електронна проверка? Добре. Моля, гласувайте по 35. Край на гласуването. Седемнадесет гласа за, 50 гласа против. Приключихме гласуването. Госпожо Халтала, исках просто а, да съобщи на колегите последната версия на устното изменение, защото колегата Брок а, уточни формулировката текста и мисля, че в списъка за гласуване текста, който е представен, текста на устното изменение, не е, коректен. Мога ли да прочета текста? предлага да се отложи процедурата по споразумение, по, споразумение, по споразумение за партньорство и сътрудничество в пленарна зала до връщането на делегацията през май и призовава комисията да докладва пред парламента в началото на месеца след влизането в сила а, като добавения текст, добавения текст от колегата Брок е най-късно през юни. На пленарното заседание през, през юни. Председателя, добре. Това допълнение значи е най-късно на пленарното заседание през юни. Иначе текстът остава същия. Госпожо Николай. групите а, ще гласуват а, в съответно на изменението. Аперта ла такъв случай е, ще гласуваме по доклада с измененията. Е, това е крайното гласуване, господин Аткинс. Искате думата, така ли? След като чухме прочетения вариант, променихме позицията си, защото разбираме, че сме гласували а, е, по по друг текст. Добре, това ме устроява. Председателят. И така, стана ясно, че текста, който е в списъка за гласуване, е същия, само че има една добавка. А, да се гласува най-късно на пленарното заседание през юни. А, това е. Не мисля, че това променя нещо особено. Господин Брок. Това, с което разполагахме, не съдържаше срока. Аз не съм се изказал в полза на предложеното от госпожа Холтала, както е записано тук, но поставането на срока е нещо смис, смислено мога, защото може би през април или през май ще изпратим делегация и ако го направим така, процедурата ще бъде напълно приемлива, защото ще може да изслушаме делегацията. В момента с нашето съгласие за този доклад ние сигнализирахме, че сме положително настроени и искаме да завършим работата по доклада. И така, вашето предложение, господин Брок, е следното да гласуваме отново по изменение 35 с допълнението, което оточни госпожа Хелтала с а, крайния срок. Така ли? Това ли е вашето предложение? Добре. Ако сте съгласни с това, тогава нека отново да гласуваме по изменение 35 с добавения текст най-късно на пленарното заседание през юни. И така, моля, гласувайте по 35 с допълнението. Ci sono ancora parecchi colleghi che non hanno votato nonostante abbiano le schede inserite. Има много колеги, които не са гласували, въпреки че картите им за гласуване са в машините за гласуване. Va bene, lo esclude nel Consiglio. Chiudi la votazione. Край на гласуването. 36 гласа за, 32 гласа против. В такъв случай се приема. Край на гласуване е електронно. Моля, гласувайте по цялото предложение за резолюция с така направените изменения. Mancano ancora dei colleghi, ma vedo che non votano. Chiudiamo la votazione. Все още чакаме някои колеги, но те явно не желаят да гласуват. Закриваме гласуването. 59 за 3, против без въздържали се. Честито. И сега да преминем към последното гласуване за е, документа, представен от Кинга Гал и Барбара Рох Блох Билер. Гласуваме за целият текст. За. Електронно ще гласуваме. Моля, гласувайте. Siamo tutti addormentati, me compreso. Eh. No, dunque, vediamo. Eh. Eh, Sono no, nove persone che non votano comunque. Деветима депутати не са гласували, въпреки това прекратяваме гласуването. 56 гласа за, 1 против, 1 въздържал се. Поздравявам докладчиците. Моля, не си забравяйте картите в апарата.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 Bene, colleghi, per favore, vogliate prendere posto. Скъпи колеги, моля, заемете местата си. Защото нямаме много време. А, а имаме много точки в дневния ред онези, които искат да напуснат залата, нека да го направят колкото може по-бързо, за да преминем нататък. Благодаря ви. От името на всички искам да кажа добре дошъл на министър Мартони. Знаете, че Комисията по външните работи има една много интересна задача и ще работим в сътрудничество с вас. Вие наскоро се присъединихте към НАТО Европейския съюз. И с влизането в сила на Лисабонския договор, нашата комисия има задача да води с вас постоянен диалог за външната политика. Така че ще се срещаме редовно с вас а, и с а, вице-президента Върховния представител. А, ние с интерес очакваме да чуем каква е вашата гледна точка а, относно преговорите за присъединяване на Харватия. Гласувахме току-що резолюция по този въпрос. А, ще бъде много интересно да чуем от вас какви са настроенията в съвета относно разширяването. Има един желащ да се изкаже, господин Танок. Ако обичате, запазете тишина, за да може да изслушаме господин министъра. Разбира се. Помолих вече за тишина няколко пъти. И се надявам, когато министъра говори, да го слушате по-внимателно, отколкото слушате председателя. Господин Поселт. Не, извинявайте, помислих, че искате думата. Давам тогава думата на господин министър. Благодаря, господин председател. Господин председател, почитаеми дами и господа депутати, най-напред бих искал да ви поздравя с току-що взетото решение – това много улеснява моята, зада, моята задача. Като се има предвид, че по този въпрос съгласува, съществува абсолютно единство между вашето решение и нашата позиция. Имам предвид е, приемането на Харватия в Европейския съюз. цел, която е приоритетна, както вече бе казано, не един път. Предстои ни да приключим преговорите за присъединяването на Харватия преди края на унгарското председателство. Разбира се, подписването на документа е, е нещо друго, но е, ние с удоволствие ще предоставим церемонията по подписването на нашите полски приятели. Надяваме се, че договорът за присъединяване ще може да бъде подписан преди края на годината. Надявам се, че най-малкото по, по, този въпрос ще можем да продължим е, тясното сътрудничество между парламента и съвета. Вече в много случаи имахме възможност да посочим, че ние, унгарското председателство, бихме искали да имаме най-тесни отношения с парламента. területén és az azzal összefüggő kérdések tekintetében egyaránt. Това въжи и за въпросите, свързани с разширяването. Ние се надяваме, че това ще въжи не само за унгарското председателство, че и други страни, когато са ретационни председатели, ще бъдат в добри отношения с парламента, но и парламента ще се отнесе към нас приятелски, така да се каже. По този начин унгарското председателство и Европейският парламент ще покажат, че се имат положително отношение към разширяването на Европейският съюз. Което личи и от резолюцията, която току-що приехте с гласуване. Ние знаем отлично, че вече от много години Европейският парламент отделя голямо внимание на въпросите на разширяването на Европейският съюз. Европейският парламент винаги ясно е показвал, че европейската интеграция се основава на принципа на от, откритостта. Това личи от намеренията на основателите на Европейския съюз, личи от, във всички европейски договори и ние виждаме как през последните години тази мечта постепенно се материализира. Но не всичко е приключено. Все още има работа пред нас. Не смятам, че всички можем да се съгласим, че макар и да има различни мнения по един или, една или друга подробност, всички сме съгласни, че европейската интеграция така както е залегнало това намерение в основополагащите договори на Европейския съюз, предполага приемането на нови членове, стига тези нови членове да отговарят на изискванията, на които са отговорили всички досегашни членове. Искам да кажа, че а, тройката е, е, е, свърши много полезна работа. Това въжи за испанското и белгийското председателство. Ние сме последният брънка от тази тройна верига. И бих искал да кажа във връзка с това, че смятам, че много важно е да се посочи, че на 22 декември на последните преговори Белгийското председателство успя да затвори три глави в преговорите с Харватия. И е, посланието на Европейския съюз е, се откроява все по-ясно. така да се каже, на прага сме на приемането на Харватия в Европейския съюз. Не бихме искали процеса на разширяване а, да буди доверие в европейските граждани. Но същевременно условията, на които страните трябва да отговорят, не могат да бъдат пренебрегнати или заобиколени. Ако се вгледате в заключенията на съвета от месец декември, ще видите, че а, тези принципи се потвърждават. Ние ще изпълним онва, което ни е възложил, ни възлага със своето решение съвета. И се надяваме да приключим в най-скоро време преговорите с Харватия за нейното присъединяване към Европейския съюз. Когато моята страна преговаряше за влизане в Европейския съюз, добре разбрахме, че има две, процеса има две страни. Задълбочаване на европейската интеграция и разширяване на Европейския съюз. Питахме се, кое е по-важното. Но сега разбираме отлично, че интеграцията и задълбочаването не са не си противоречат, му напротив. Те работят в синхрон, взаимно си помагат и това личи и в цялата история на изграждането на Европа, когато всеки важен кръг от разширяването на Европейския съюз бива последван от процес на сериозно задълбочаване в интеграцията на Европейския съюз. А това въжи и сега. Защото, както знаете, вече е започнала тази работа започна а, още с а, договорът, а, с договарянето на договорът, който се превърна в Лисабонс, конституционния договор, който се превърна в Лисабонския договор и който сега вече е в сила. Тук става дума за качествени стъпки, които трябва да бъдат предприяти. И разширяването не е някаква изолирана част, която засяга само външната политика. Това не значи само, че определени страни членки искат да станат членки на Европейския съюз и ние се опитваме да установим дали те изпълняват условията. Да, разбира се, това е част от играта но същевременно ние говорим за стимулиране на растежа, за създаване на работни места, за устойчиво развитие, за енергийна интеграция. Всички тези въпроси са взаимно свързани. Всички те са свързани и с процеса на разширяването на Европейския съюз разширяването на Европейския съюз ни помага да постигнем нашите цели. Фактът, че ние подкрепяме разширяването, се потвърждава от това, че ние решихме да поканим страните кандидатки на а, а, неформални, като неформални участници в, в съвета. Вярваме, че това е в интерес на всички това им показва, че ние ги разглеждаме като бъдещи, се отнася към тях като бъдещи членове на Европейския съюз. Също времено в дневния ред на съвета има редица въпроси, които ги засягат и би било полезно ние да знаем тяхното мнение и техните позиции по тези въпроси. От гледна точка на процеса на разширяване, въпросът за приемането на Харватия е много важен. Няма, не искам а, да говоря да дълго и на широко по този въпрос, а, но не мога в никакъв случай да го пренебрегна. Защото не става дума само за приемането на Харватия, става дума за едно политическо послание, което има голямо значение и за другите страни кандидатки. Или пък страни, които още не са официално кандидатки, но биха искали да станат такива на тях ние също искаме да дадем положителен знак. Разбира се, присъединяването към Европейския съюз е свързано с важни предизвикателства. Но нашето послание трябва да бъде, че процесът е в ход. Не можем да кажем каква ще бъде неговата скорост за всички страни кандидатки. Не знаем кой кога ще се качи на влака. Но това, което знаем със сигурност, е, че всички, които а, изпълнят условията, ще бъдат качени на влака на Европа. Мисля, че приемането на а, Харватия също така е свързано и с, а, свързано и с друг, нещо друго важно. Наред с посланието за откритост на Европейския съюз, за това, че той е готов да приеме нови членове, Приемането на Харватия също ще улесни регионалното сътрудничество в Западните Балкани. Ние знаем, че нашето сътрудничество с страните от Западните Балкани е много важно за Европейския съюз. Европейския съюз му отделя голямо внимание не трябва да се пренебрегва факта, че това е една политическа реалност, това е една от, това е един от двигателите на нашето политическо развитие. То е в интерес на Европ... развитието на Европа като цяло. Колкото до останалите кандидати, до сега споменавахме само Харватия, знаем, че се водят оживени дебати по отношение на приемането на Турция. Как докъде са стигнали преговорите с Турция? Тук има въпроси, които са свързани с глобалната стратегия. Много пъти е, се казва, че европейската интеграция предполага изясняване на отношенията ни с определени сили. И преди всичко трябва да вземем предвид какво, какви са перспективите на Турция. Не е тайна, че ние сме от онези, считат, че Турция има място в Европейският съюз и че Европейският съюз може да изиграе много важна роля и много по-голяма структурна роля в световната политика, ако тази държава бъде приета в Европейския съюз. Оттам проистича и нашето желание тя да бъде приета. Ще, се, ще видим какво може да се направи, за да подпомогнем този процес през следващите 5 месеца. Искаме преговорите да напреднат. Разбира се, има много важни политически въпроси, има много въпроси, които са деликатни. Така че а, ще се опитаме да направим всичко, което е по силите ни, да отворим още една или две глави през а, следващите няколко месеца. Разбира се, вие знаете, че това не зависи само от нас, защото бих искал да подчертая, това не зависи само от нас, но такова е намерението ни. Въпросът с Исландия е съвсем различен. Тук става дума за страна, която е част от европейското економическо пространство, която е част от Шенген. И въпросът е къде, в какво се състои трудността какви са трудностите при приемането на тази страна? А, трудностите са, че трябва да приключи скринингът. Той е в обход. Съветът очаква резултатите от този скрининг. И щом получим тези резултати, ще вземем решение относно датите а, за започване на преговорите. Това ще стане вероятно към края на унгарското председателство, най-вероятно през месец юни. Мисля, че е, е, ще има възможност да се обсъдят всички въпроси, включително тези, които се считат за трудни. Е, и сигурен съм, че тези въпроси ще бъдат решени чрез двустранни разговори. Дами и господа, не искам да навлизам в подробности относно другите страни кандидатки. Знаем много добри какви са елементите, които пречат на, на тяхното по-бързо, техния по-бърз напредък към членство в Европейския съюз. За а, бивша Югославска република а, Македония можем да кажем, че а, искаме да насърчим страните да решат проблема с името на държавата. След като този проблем е решен, няма да има никакви пречки за започване на преговори. положително е отношението ни към Черна гора, съгласно последното решение на съвета – като страна кандидатка Мон, а, Черна гора трябва да изпълни критериите, както всички останали, и след тогава могат да започнат преговори с нея. В този регион все още има съществува известно напрежение, съществуват рискове, всички станахме свидетели на това, което стана през последните дни в Албания. Господин председател, вие самия споменахте тази страна. Несъмнено, нашето отношение по този въпрос интересува вашата комисия. Тези събития нямат пряко отношение към разширяването, но несъмнено те привличат нашето внимание. Унгарското председателство няма за задача да взема страна в един политически дебат. Ние бихме искали само обаче да подтикнем страните към конструктивен дебат, за да може да се постигне един модус вивенди, да се намери решение на проблемите, за да може да се направят крачки към по-бързи крачки към европейската интеграция на страната. Службата за външно действие на Европейския съюз прави необходимото. Днес ще има една важна среща, на която ще бъдат призовани страните, спорещите страни, да са трудничат и преговарят. Бих искал още един път да повторя, дами и господа, че ние много разчитаме на Европейският парламент. Един Европейски парламент, който е за разширяването на Европейския съюз. От наша страна в съвета ние няма да пожалим сили, за да може процедурата да върви колкото може по-бързо. Когато формулираме целите си, това включва всички кандидати да правят крачка по крачка по пътя към приближаването им към Европейския съюз. Очакваме от Сърбия да бъде върнат попълнен а, даденият им въпросник и тогава ще можем а, да формираме нашето становище. Както казах, вече няма да влизам в подробности относно всички страни. Но искаме всяка от тях, както казах, да направи нова крачка по пътя към европейската интеграция, към членството в Европейският съюз. Пак ще подчертая обаче, условията трябва да се изпълняват. И всяка страна, която е изпълнила тези условия, ще може да бъде прията в Европейския съюз. В никакъв случай не считаме, че процесът на разширяване на Европейския съюз е приключил. А, му напротив. Този процес обхваща цяла Европа, защото ние искаме да вървим към все по-широк и тесен съюз. Благодаря, господин министр. Сега преминаваме към дебата. За жалост трябва да напомня, че трябва да приключим тази точка от дневния ред в 5 часа, защото господин министра има друга среща след това. А пък в 5 часа ще дойде и комисарът господин Стефан Фуле. Така че, онези, които ще вземат думата в този дебат, и то не за първи път го става, ще ви е, дам по една дума на човек. Господин Салафранка. Благодаря, благодаря, господин министър. Вие казахте, че искате да сте приятел на Европейския парламент, а един приятел това е някой, който макар и да знае много неща за вас, все още все пак ви обича. Ние от своя страна ще ви подкрепяме, желаем ви всичко най- хубаво и успех във вашата работа. Сега, възоснова на доклада на свобода във връзка с Харватия, мислите ли, че проличава известна умора а, а, в процеса на присъединяването поради економическата криза? Не на последно място. А, ние като че ли напоследък сме ангажирани повече с нашите собствени проблеми. Знам вашето желание да подпомогнете процеса на разширяване, но като се има предвид, че е, преговаряме и е, е, за компромис по отношение на Тунис, там ще говорим с върховния представител за външната политика по този въпрос. А, мислите ли, че ще може да се направи нещо за компромис по отношение на Тунис? Благодаря, господин Салафранка. Вие успяхте да се впишете в регламента една минута, както обикновено. Господин Северин. Благодаря, господин председател. Министър Мантани, ето ме, тук съм, познаваме се от много време, винаги съм ви уважавал много, но едва днес за първи път разбирам, че сте роден в Колош Варош, което за мен като румънски шовенист е отлично потвърждение, че нашите унгарци са най-добрите унгарци. Така, сега, нека да а, ви приветствам за това, че във вашето изказване днес подчертахте значението на разширението и това означава, че трябва да се преодолее едно един предразсъдък. Предразсъдък, който водеше до това някои страни да се считат за прияти още преди да са кандидатствали, а други дълго време да не могат да се доближат до Европа. Така че приветствам ви за това. И също така трябва да се имат предвид и стратегическите ни партньори Съединените щати и Русия. Можете ли в отговорите си на нашите въпроси да направите няколко коментара за начина по който унгарското председателство ще подходи към преговорите между Европейския съюз и Русия, тъй като днес проведохме дискусия с е, представители на е, с посланника на Русия и това е много важен въпрос за нас. Благодаря. Благодаря, господин Северин. Господин Качин има думата. Благодаря, господин председател. И аз искам да ви приветствам, господин министр, от името на групата на либералите. Искам да пожелая успех на вашето председателство. Но, както знаете, е, ви вие може да имате приоритети, но е, нещата не винаги са предвидими. Събитията в Тирана очудиха всички ни. Това беше един момент на истината, момент в който трябваше да докажем своите оперативни способности. Мисля, че това бе... Е, че е, това е подходящия момент да се занимаем с е, този чувствителен въпрос. Много сили сме положили, за да убедим и министър-председателя, и ръководителя на опозиционната партия, който по-настоящем е кмет на Тирана, да се погрижат обстановката да не се нажежава, но на празно. Какво смятате да правите по този въпрос? Колегата Брантнер има думата за една минута. Благодаря. Два-три въпроса. Един е свързан с казаното от вас за Албания. Какво точно смятате да направите? От много време се правят опити да се установи съжителство между двете сили. Там а, Организацията за економическо сътрудничество и развитие заяви, че последните избори са а, приемливи. Смятате ли също така по отношение на Косово да се занимаете с диалога за визите, да откриете този диалог? Благодаря, госпожо Брантнер. След това давам думата на господин Аткинс от групата на консерваторите. Изтъкнат консерватор. Благодаря, господин председател. Аз наскоро се върнах от една доста трудна, тежка част на Близкия изток и искам да настоя да разгледате харчовете, които се правят, за да се провеждат срещи на квартета по Близкия изток в скъпи хотели в Иерусалим. Всички представители на квартета са съгласни, че този квартет не е ефективен и смятам, че не е подходящо нашите пари и парите на нашите избиратели да бъдат харчени а, по този начин, но особено а, за целите на господин Блеер. Благодаря, господин Аткинс. Докладчика за Албания и има думата. Господин Хунтис. Аз не искам да се спра на сдържаното изказване на министъра за разширяването, но що се отнася до Албания, искам да изразим нашето съжаление за това, че са загинали или са били ранени хора по време на демонстрацията. Можем единствено да се надяваме отговорните за това да бъдат справедливо осъдени и наказани. Смятам, колеги, че тези събития далеч не бяха толкова неочаквани. От около година и половина знаем, че там ситуацията е, е положението е изпаднало в задънена улица и причините за него са е, включително и корупцията. И всичко това се разрасна до такава степен, че вече не се виждаше изход от ситуацията. Какво ще правим сега, господин министр? Ние не можем да бездействаме. Бихме могли да го направим на извънредно заседание в парламента, но смятате ли, че Европейския съюз наистина трябва да направи нещо или по-скоро смятате, че трябва да бъдем предпазливи и да оказваме помощ, за да може политическите сили в Албания сами да си решат проблема? Благодаря, казва председателя. Господин Кукън, председател на делегацията за връзки с страните в Юго-Источна Европа. Благодаря, господин председател. Добре дошъл а, на министър Мартони. А, поздравяваме унгарското председателство. Ценя много то факта, че стратегия за разширяването на Европейския съюз е един от вашите приоритети. Сега да кажа нещо за Албания. Положението там е много сериозно и повод за голяма загриженост. Няма никакви признаци то да се подобрява. Не виждаме светлина в, дъното на тунела, не виждаме дори самия тунел. Така че, може би сега трябва всички европейски институции да изпратим едно категорично послание, което да стигне до няколко адреса. От една страна да поискаме от политическите ръководители на Албания да а, действат като членове на НАТО и като бъдещи членове на Европейския съюз. И тези послания трябва да бъдат изпратени по различни канали. Напълно осъзнавам, че не, не са необходими много послания, не е необходима пръстатост, необходимо е едно, но много категорично послание. Благодаря, господин Кукан. А сега а, давам думата на госпожа а, Муцин. Радвам се, че унгарското председателство обръща такова голямо внимание на разширяването, но се надявам, че друг път ще имате възможност да дойдете при нас и да ни говорите по други важни външнополитически въпроси, които не са включени в програмата на приоритетите, сред приоритетите на Европейският на, на Угарското председателство. Например, среща на върха с Латинска Америка и Карибските страни в Мадрид и а, а, примерно по-нататъчните преговори с Меркосур би било хубаво да можете да ни кажете какви са вашите намерения по всичко това. Благодаря. И благодаря, че се спазихте регламента за времето. Уважаеми господин министр, вие с право обърнахте внимание за това, че бъдещите страни кандидатки трябва да спазват критериите от Копенхаген. А, какво става обаче с това дали настоящите страни членки спазват тези критерии? Мисля, че Унгария в момента със своя медиен закон дава един много лош пример за размиването на тези критерии. Тази сутрин изслушахме посланника на Русия той ни отговори във връзка с недостатъците относно медиите в Русия, а той ни каза да видим собствените си страни членки и какво става примерно с медийния закон в Унгария. Как смятате да отговорите на тези нападки? Благодаря на колегата Шуц. Давам думата на колегата Шапфин за една минута. Köszönöm a szót, elnök úr. A miniszter úr, szeretettel, szeretettel köszöntöm Önt. Благодаря, господин председател. Господин министр, искам да ви приветствам тук в Комисията по външни работи. Споменахте Турция. Турция все повече приема една много важна и влиятелна позиция в своя регион. И във връзка с това трябва да се има предвид, че тя играе все по-голямо значение в Иран, Южен Кавказ и Близкия изток. Какво е мнението на председателството за тази власт на Турция в, тези региони? Благодаря, господин Шопфлин. Господин Залаки. Алаки има думата. Във връзка с позицията ви за Турция, виждам, че унгарското председателство има за цел да наблегне на разширяването и да се сближим с този, с, този наш голям съсед. Но какво искате да кажете с това добрата воля за Турция да се превърне в конкретни дела. Какви конкретни дела? И второ, Албания, тя иска да се присъедини към Европейския съюз, но също времено полицията в Албания стреля по демонстранти. Има загинали. Разбира се, е, веднага след това реагира и, и съдебната власт в Албания. Какво смятате по този въпрос? И какви са плановете ви за да укрепите съдебната система в Албания? Как можем да помогнем на Албания? И също как може в Албания да се зачитат европейските стандарти на поведение. Благодаря, господин Арлаки. Давам думата на госпожа Лохбилер. Благодаря, господин председател. Господин външен министр, моят въпрос е отнася до отношенията между Европейския съюз и Китай, въпреки че тази тема не е пряко свързана с разширяването. Преди няколко дни върховният представител каза, че се дискутира и тя е за отмяна на оръжейното ембарго на Европейския съюз към Китай. За това моя въпрос е, е ли това тема, с която ще се занимаваме през следващите 6 месеца и ако да, по какъв начин? Благодаря на колежката Лохбилер. Има думата колегата Преда. Е, благодаря, господин председател. Господин министр, благодаря за вашето представяне. С радост установявам, че в, сред приоритетите на унгарското председателство се говори също така и за отваряне на, пъл, на преговорите с Исландия. Искам да ви попитам, коя ще бъде първата глава, която ще отворите в преговорите с Исландия? Питам ви това, защото знам е, колко е чувствително общественото мнение в Исландия. Дали трябва да се започне с най-сложната глава или с най-важната глава? Какво мислите по този въпрос? Благодаря. Госпожа Поцка. Благодаря, господин председател. Ето тук съм. Във вашето встъпително слово е, вие а, заявихте, че унгарското председателство ще се отнася много положително към разширяването. Споменахте Турция. Споменахте, че бихте искали да се отварят нови глави през следващите няколко глави. Тук нещата са в застой. Е, съществуват редица пречки. Как ще се опитате да помогнете за преодоляването на тези пречки, за да може процесът отново да се задвижи? Има още много неотворени глави. Във връзка с Харватия говорите за регионалното сътрудничество в Западните Балкани, което ще получи а, е, стимул чрез приемането на Харватия. Но какво ще кажете за другите страни в Западните Балкани? Сърбия, Босна, Косово? Благодаря. Господин Танок, а, е, приветствам ви най-топло, господин външен министр. Един по-общ въпрос най-напред. Малко съм объркан каква е точно ролята на ротационното председателство и каква е ролята на външният министр в него по, по отношение на външната политика, разширяването и така нататък, като има преди, че сега имаме службата за външна дейност на Европейския съюз. Имаме предпоставен председател, имаме върховен представител за външна дейност и така нататък. Хората така малко са пообъркани кой какво върши. Бихте ли могли ли Бихте ли могли да ни изясните какво е вашето място сред всички останали външни министри? Е, пръв след равни или как? Какво точно? Сега по отношение на разширяването в Западните Балкани. Аз съм докладчик за Черна гора. Знаем за разговорите между Белград и Прищина. А имаме и доклада на Дик Марти, където има така много сериозни обвинения срещу косовското правителство, обвиняват ги в, в трафик и така нататък. Ще подкрепете ли преднамеренията на Върховният представител за външна действия? Вие много добре познавате условията в Сърбия, като се има предвид голямото унгарско мълцинство в Сърбия. Благодаря, господин Танък. А сега господин Поселт. Имам три конкретни въпроса. Първо, поздравявам ви за това, че Харватия е сред вашите приоритети. Надяваме се още по време на унгарското председателство преговорите да бъдат завършени, през есента да можем да гласуваме е, за членството и след това договор да бъде ратифициран. Искам да ви попитам каква, коя ще бъде възможната дата за започване на преговорите с Република Македония, където ние се надяваме скоро да започне процеса по отношение на Сърбия имаше наскоро един съмнителен процес срещу двама а, албанци. А, и тъй като Унгария е една чудесна демокрация и има и дава на своите младсинства едни от най-добрите права в Европа, какво мислите по този въпрос? Благодаря на колегата Паса, Давам на колегата Краес. Добре дошъл и от мен, господин е, министр. Много се радваме, че имате желание да работите добре с нас и ние искаме да работим добре с вас. Парламента винаги ще желая дискусията да се води ясно и точно и ще ви помоля да не да не считате, че нашите критики са нападки към унгарския народ. Какво мислите да направите по въпроса за това да се намали напрежението между Турция и Кипър и Турция да може да напредне в преговорите? Давам думата на колегата Петърля за една минута. Искрена честитка, господ министър, к ponovnemu prevzemu ministerske vloge in najboljše želje. Pri... Благодаря, е, господин министър. Благодаря за това, че отделяте такова голямо внимание на разширяването на Европейския съюз, не само на изпълнението на условията, но и на ролята на отделните европейски институции. Искам да попитам дали няма да може най-малкото главата по въпроса за енергетика да бъде отворена по ваше време, вашето председателство. Благодаря, господин Петерли. А господин министър, като унгарец от Румъния, съм особено щастлив, че Унгария пое ротационното председателство на Европейския съюз и може да представлява нашите общи интереси. Примерно, присъединяването на Румъния към шенгенското пространство. Дунавската стратегия, всичко това са наши общи интереси в региона. аз се надявам, че като представител на страна от този регион ще се опитате да дадете стимул на партньорството с, с други съседни страни, като Украина. Grazie onorevole Turkish. Eh, signor Ministro, lei ha 19 interventi con una Господин министр, вие слушахте 19 въпроса, 25 въпроса, имате 15 минути за да отговорите. Знам, че задачата е невъзможна, но все пак опитайте. Слушаме ви. Thank you, Mr. Chairman. I try to be very fast uh, and uh, brief. Благодаря, господин председател. Ще се опитам да бъда възможно най- бърз и кратък. При всички положения няма да говоря на различни езици, за да е по-лесно при превода, така че дори е, на въпросите, зададени на унгарски, ще оговоря на есперанто, да. т.е. на английски. That, yes, there is an enlargement fatigue, Господин Салафранка повдигна въпроса за разширяването а, и че това е наш... и че има умора от разширяването. А умора е меко казано, предполагам. Именно заради това ще се борим да подчертаем факта, че разширяването е в наш интерес. А, в момента е, възстановяването от економическата криза е доста бавно и всички добре си даваме сметка, че ако разширим вътрешния пазар и ако разширим пазара като цяло, ако осигурим стабилни е, доставки на енергия и енергийна сигурност и ако увеличим е, економическото сътрудничество, всичко това ще е от наш интерес. Така че тук не говорим само за теоретични въпроси, именно за това, че Европа е добре да е цяла и прочие, и прочие, а за едни съвсем конкретни економически интереси. Да не говорим, че е важно да защитаваме и разпространяваме своите ценности и принципи. Що се отнася до Тунис? Имаше идеи незабавно да се изпрати делегация в Тунис, но бе взето решение, че е, това би било твърде, че е твърде рано за това, като си има предвид е, положението там, защото за да се разговаря с властите, трябва да им с кого да се разговаря, а все още положението в Тунис не е напълно ясно. В момента страната е в преход има хора, които преди няколко дена бяха големи, бяха много ентусизирани, говориха за жасминовата революция. And of course uh, we uh, have to follow it very closely. А, но в последствие някои от тях бяха разочаровани. Така че положението динамично трябва да го проследяваме внимателно и да видим какво се случва и в региона какви са последиците е, и какъв е отклика в региона. Знаем също, че всичко това влияе и на Европа, но а, каквито да било конкретни мерки в момента, трябва да се обмислят много внимателно. Това не означава, че не трябва да има посещение. Посещение на работни групи, например, и прочие. Напълно съм съгласен, че трябва да заявим ясно, че имаме желание да помогнем, че се ангажираме с въпроса и може би тази тема заслужава малко по-сериозна дискусия, за да стигнем до заключение какво трябва да се направи на този етап. И тук отново повтарям това, което казах. Разширението не е допълнителна тежест. Е, разширението е от полза за нас. Що се отнася до стратегическите отношения и Съединените щати, вчера обсъждахме въпросите, свързани с външната търговия и Съединените щати. И тук отново искам да повдигна любимата си тема, именно Трансатлантическия економически съвет. Смятам, че с Съединените щати трябва да правим повече. За съжаление, все още няма съобщ консенсус между държавите членки по този въпрос. Въпреки, че Съединените щати е един от най-големите ни стратегически партньори, често смесваме нещата и намесваме и други стратегически партньори, но Съединените щати не са просто стратегически партньор, те са наш естествен съюзник. Това означава, че трябва значително да развием економическото измерение. както и регулаторното измерение на своите взаимоотношения. И това може да даде нов тласък за развитието на транс, трансатлантическите отношения. И Русия беше спомената вчера във връзка с външната търговия и председателството подкрепя присъединяването на Русия към Световната търговска организация. Това ще отползва за всички. И Русия ще извлече ползите на членството и е, всички правила е, на търговската организация – е, ще трябва задължително да се спазват от е, всички. По въпроса за Албания. Напълно съм съгласен, че живота е непредвидим. Това е доказано. Европейският парламент е, реагира много добре в тази връзка. Той е, Много е, усилия положи за помирението на двете страни. Е, председателя Шулц посети страната и председателя Дол също опитаха се да успокоят положението, но изглежда, че не са успели да го направят до край. Съгласен съм, че трябва да сме много активни тук, но има нещо, което не можем да си позволим да правим, а именно не можем да налагаме някакво поведение върху партиите там. Трябва ясно да им обясним, че ако се държат по подобен начин, те губят шансовете с присъединяване на Албания към Европейския съюз за много дълго време напред. Трябва да помогнем и на албанците, но много е важно да не вземаме страна в продължаващите политически връжди в Албания. Давам си сметка, че може би някои от вас биха искали да вземат страна. Това е нещо, което аз обаче не мога да си позволя не само поради ролята, която играя, но и поради това, че смятам, че това не е от полза. Разследват се, разследва се случилото се в Тирана, проверява се е, точно какво е случило, се е случило, е, каква е била подготовката, преди демонстрацията. Една от нещата, към които се призовават политическите партии в Албания е да не организират големи митинги а, на този етап. И така, ние можем само да призоваваме, но не можем да налагаме. Има ограничения за Косово и визите. Ясно е, че Косово не може да остане дупка в Европа, но от друга страна, знаете много добре, сега не знам как да го кажа възможно най-очтиво, но знаете, че на този етап ентусиазма за либерализирането на визите а, за Косово не е кой знае колко голям. Косово трябва да спази някои основни изисквания, все още няма напредък във връзка с поразумението за адмисия Има също така известни притеснения по отношение на реинтеграцията. Трябва да се подхожда обективно и да се настои Косово да спази някои основни критерии. По въпроса за това как се харчат средствата. С цялото ми уважение трябва да заявя, че това не попада под компетенциите на съвета. По общи въпроси, е, е, е, това е въпрос, който трябва да бъде зададен на комисията и на службата за външни дейности тук. А, много важно е обаче в Близкия изток да имаме влияние и да окажем влияние. И това е моята надежда, че Европейският съюз трябва да укрепи и своите влияние и роля в Близкия изток. И други колеги споменаха Албания. Съгласен съм, че трябва да бъде отправен ясен сигнал. Но също не трябва да координираме и сигналите, които изпращаме и действията, които предприемаме. Това е от интерес за всички и е свързано и с а, темата, която обсъдихме по-рано, именно разширението. Тук отново трябва да се прави разлика между съвета по общи въпроси и съвета по външни отношения. Първо и Колумбия бяха теми вчера на съвета по външна търговия. Получих въпрос по тази тема и отново положението не е много ясно. Знаете, че е, при обсъждане на такива теми е, съвета по външни отношения трябва да се председателства от председателството, докато ам, при останалите въпроси той се председателства от върховния председател, а, представител. И тук трябва да разясня своята роля, т.е. ролята на ротационното председателство – в областта на външните работи. Не смятам, че има неясноти, но мисля, че е добре въпроса все пак да се изясни. И така, разширяването се обсъжда на въпроса по общи е, на съвета по общи въпроси. И той трябва да е активен и при подготовката на съвещанията на Европейския съвет и при последващите дейности. Също времено съвета по външни работи се председателства след влизането в сила на Лисабонския договор от върховния представител, а не от външния министр на ротационното председателство. Дали е, в такъв случай е, може да се смята, че ние сме първи сред равни? Е, сложен въпрос. При всички положения ние е, като председателство може да имаме някои по-особени, по-специални задължения, а именно да е, заместим върховния представител. И по-рано се е случвало върховния представител да е, помоли един от членовете на света по външни работи да председателства съвещанието е, по е, конкретна тема. Но при всички положения аз нямам е, каквито да било права да говоря от името на върховния представител, освен в случаите, когато съм поканен да заместня върховния представител. Нещо, което на този етап а, не въжи и аз не председателствам съвета по външни работи. To the, to the list uh, of uh, uh, questions, I would come to... Преглеждам следващите въпроси. Въпросът за закона за медиите – тази връзка искам да му отговоря като унгарски министър, а не е, в качеството си на представител на председателството. Нещо, което препоръчах още преди няколко седмици, беше онези, които искат да критикуват даден закон, първо много внимателно да го прочетат. The second thing is, which is, which is of course a Втората, втори важен въпрос. А, да, Европейската комисия е прочела закона, Европейската комисия е санкционирала закона и е стигнала до важни заключения. И така, всички, които искат да си изградят мнение по този закон, или пък по други закони или основни ценности, като свобода, демокрация и прочи, трябва да прочитат и писмото на комисаря Крус, тъй като това писмо е изключително полезно, защото там се отчертава до каква степен са застрашени тези основни принципи това писмо се искат гаранции за спазването на тези конкретни ценности и аз мога да ви уверя в качеството си на министър на Унгария, че тези гаранции ще бъдат предоставени, за да може да се изясни въпроса, въпреки всички неясноти изкривявания на темата и разгорещения политически дебат, който се развихри по въпроса. Що се отнася до Европейския съюз и Китай? Тук трябва да говоря за разделянето на правомощията между Върховния представител и съвета по външни работи, отново, както и съвета по общи въпроси. Смятам, че тази тема е тема, която се обсъжда от държавите членки. Те обсъждат темата от време на време и до сега винаги са успявали да стигнат до една и съща а, обща позиция, а именно тази, която е залегнала в настоящата политика на Европейския съюз. По Исландия, от кои глави да се започне? Като цяло, винаги започваме от по-простите глави, след което се преминава към по-трудните. Исландия е по-особен случай, както казах. Има... Тя е член на Европейската економика. Има много глави, които изглеждат лесни и има глави, по които може преговорите да се открият и закрият в един и същи момент, защото всички критерии вече са изпълнени. Можем да започнем тогава с всички тези страни и да е, ги открием и закрием незабавно, тъй като това може да даде тласък на преговорите по по-трудните глави, в които се засягат по-чувствителни теми. Преговорите между Сърбия и Косово. Призоваваме и двете страни и е, тук върховният представител многократно е настоявал е, пред двете спорещи страни преговорите да започнат възможно най-скоро. Те обаче все още не са започнали. Не искам да обвинявам никой тук, но това е факт. Основната идея винаги е била следната. Да съветваме и двете страни в спора да започнат от по-лесните въпроси, въпросите, които са напълно несвързани с въпроса за статуса, но които може да се окажат много важни и за местните хора като телекомуникации или въобще сигурност. И така насърчаваме спорещите страни да започнат именно от тези теми и то е възможно най-скоро. Well, Turkey, of course, has been raised by several colleagues and uh, Въпросът за Турция беше повдигнат от няколко колеги. На теория има три глави, които можем да открием. Енергетиката, обществените поръчки и социалните въпроси. Всички тези глави могат да бъдат отворени. Преговорите могат да бъдат открити по всяка една от тях, но изглежда има някои трудности при критериите. Така че не мога да ви обещая, че която и да била че преговорите по която и да била ло от тези глави ще започнат. We have uh, to uh, uh deploy our best efforts so that at least, at least one of uh, the... Но ще направим всичко възможно, ще положим максимални усилия. Разбирам, че трябва да приключвам и ще приключа, но само още нещо. Много благодаря на Ласло Тъкеш за това, че повдигна въпроса за Дунавската стратегия. Защо? Ами и защото тя е най-добрият пример за приобщаващата роля на Европейския съюз. Тук не говорим само за разширяване за една макрорегионална стратегия, която прокрива много региони, която включва 14 страни, 6, 8 държави членки и 8 други държави. Това ясно показва, че не искаме да изграждаме стени между членките и не членките. И се надявам, че това а, е, ще бъде не само добър символ, а и а, ще доведе до отлично регионално сътрудничество. Очаквам да се срещна от, с вас и отново. Очаквам въпросите ви и благодаря за всички е, въпроси и е, коментари, положителни и критични, които получих днес. Очаквам да работим добре заедно. Благодаря. Благодаря, господин министр. Тук приключва нашия дебат. Ние също желаем да се срещнем отново с вас по всички станали въпроси, за които отговаряте. Много се радвахме да се запознаем с толкова открит човек, толкова отворен към сътрудничество с нас през следващите 6 месеца на председателството. Преминаваме към следващата точка от е, дневния ред. Ще прекъснем за няколко минути, за да може тук да дойде новия председател. Colleague, please uh, sit down. We have to start because uh, the commissioner is uh, with us. Скъпи колеги, нека да започнем нашата работа, за да имаме време да говорим с комисар. Е, ще кажа сега добре дошъл на нашия приятел, мисля, че мога да го нарека приятел, защото той често идва при нас и много добре работим с него. Поздравявам а, а, и с председателите на делегациите за сътрудничество с а, Армения и а, така нататък всички държави от източното и южното партньорство. Днес ще говорим за политиката на съседство. Ще, обаче ще чуем не само това, което комисар има да каже по въпроса, а ще обменим с него е, мнения господин е, Сивич е, е, е разработил резолюция, която ще се дискутира. Тоест ще бъде една двустранна среща. Ще бъде диалог по темите, които са от вашата компетентност и от наша компетентност. Да кажа няколко думи за предисторията. На 26 октомври бяха обсъдени различни елементи и аспекти на политиката по съседство. Сега нашата цел днес е да задълбочим този разговор. Сега ще ви дам думата. Ще ще ви помоля да бъдете кратък, за да могат да се изкажат всички, които желаят, най-вече докладчиците по съответните теми, за да можем наистина да водим диалог с вас. Заповядайте, имате думата. Much, uh, Благодаря, господин председател. Почитаеми дами и господа депутати, uh, скъпи колеги и приятели. Както казахте, господин председател, вече за втори път съм гост на вашата комисия във връзка с европейската политика за добросъседство и нейният преглед. Когато бях на, тук на 26 октомври, споделих с вас някои мисли относно резултатите от този преглед. Преди да изслушам вашите мнения и въпроси. Бих искал да напомня набързо какви са главните въпроси, които възникват във връзка с този преглед. Както знаете, ние зададахме три въпроса на нашите партньори, на страните членки и на други заинтересовани страни. А тези въпроси бяха следните. Първо, какво е дългосрочното им виждане за европейската политика на добросъседство? Второ, какви са конкретните цели в средносрочен план според тях? И трето, какви, от какви инструменти и ресурси се нуждаем, за да може да постигнем тези цели. Нека сега разшира малко тези теми. По отношение на дългосрочният процес на преглед на нашата обща политика на добросъседство, ние гледаме на тази политика като възможност за възможно най-близко политическо сътрудничество и економическо, економическа интеграция, колкото може по-дълбока. Неизбежно нашите партньори подчертаха нуждата от по-целенасочена политика по отношение на реформите. Също така, ние си споразумехме, че споделяме ценностите като демокрация, правата на човека и върховенството на закона. Те трябва да играят централна роля в тази политика. Дали гледаме на изток или на запад, има достатъчно доказателство, че можем и уверен съм трябва да правим повече в подкрепа на стремежите на нашите партньори и техните народи. Дългосрочният модел за нашата политика на добросъседство трябва да бъде европейската економическа Европейското економическо пространство. Това е структура, създадена за партньори, които са економически много по-напреднали от тези, които, с които сега сме в партньорство. Необходимо е очевидно да се приемат някои ограничения в процеса на взимане на решения. Това е възможно и от политическа и от економическа гледна точка. Друг въпрос, който често се повдига е как как, как дългосрочната економическа стратегия на нашите партньори може най-добре да бъде съгласувана с нашата дългосрочна стратегия. Вашите възгледи по този въпрос също ще бъдат много полезни за нас. И накрая, когато говорим за по нашите по-амбициозни цели, неизбежно опираме до въпроса за диференциацията. Повечето доклади настояват на този въпрос и аз напълно споделям мисълта на почитаемият депутат, господин Сивец, в неговия доклад той пише, че трябва да е, засилим връзките с нашите най-добри партньори и това може да влияе положително върху цялостната ни политика. Как да подхождаме диференцирано към нашите партньори? Как да предлагаме повече? Как да направим това на практика? Какви са конкретните средносрочни цели на нашата политика на добросъседство? По този въпрос приветствам вашето участие относно управлението, защитните политики, економическата интеграция и мобилността. По отношение на управлението, как можем по-добре да водим диалога относно, диалогът относно човешките права за да може да прилагаме с нормите на съвета на Европа и ООН. Как да укрепим съдебната система, за да се борим по-ефективно с корупцията, как да помогнем на развитието на гражданското общество, което очевидно е необходимо. Трябва да се отзоваваме на исканията на нашите партньори Европейския съюз да действа по-ефективно, да използва е, по-добре възможностите, които му дава Лисабонският договор. Постепенното създаване на общи области на интеграция и перспектива за нашите източни и южни партньори. Как може всичко това да адаптираме най-добре към нуждите на Европейския съюз и към нуждите на нашите партньори? По отношение на мобилността, как да направим така, че всички да спечелят от политиката на мобилност и сигурност? Как да отговорим на нуждите и исканията на нашите партньори? Какви са условията за облегчаване на визовият режим? имали е, възможност е, за изпреварващо мислене е, по отношение на мобилността на работната ръка. И накрая за ресурсите и другите наши инструменти. Много важно е целите в тази област да бъдат превърнати в реалност. Това е много важен въпрос за много страни членки на Европейския съюз. Въпрос, който не може и не бива да се заобикаля. Необходими са средства да се предвидят в следващата финансова перспектива, за да можем да финансираме нашите амбициозни политически цели. И с радост виждам, че и нашите партньори предвиждат достатъчно финансиране за изпълнение на тази политика. И тук се нуждаем от вашата подкрепа. Е, вашите идеи не само по отношение на финансирането, но по всички други въпроси. Как да изпълним нашите цели, постигнем нашите цели и тук вашата помощ ще бъде много ценна. Дами и господа, а преди да приключа, може би трябва да кажа няколко думи за министерската среща, която планираме за следващата седмица. Искаме а, да се съберат всички външни министри. Вече знаем, че това не е лека задача. От опитът ни показва това. Почти всички наши, редица наши партньори ни казаха, че не могат да, няма да могат да дойдат, защото трябва да бъдат на конференцията за източен Иерусалим в Катар. И по тази причина ние решихме да отложим тази среща. Но това няма да попречи на нашите интензивни, нашите интензивни от нашата интензивен обмен на мнения. И вероятно срещата ще бъде насрочена за април. Мисля, че е време да спра с моите уводни думи. Знам, че тук са докладчиците. Знам, че вече са започнали и всъщност са свършили, приключили своята работа. Готов съм да обменим мисли по това, което те са подготвили. Готов съм с най-голямо внимание да и слушам това, което имате да кажете във връзка с вашите проекто резолюции. Сигурен съм, че всичко това ще ни даде достатъчно основа за размисъл и ще получи политическата подкрепа, от която се нуждае. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Благодаря много, господин комисар, както казахме е, в началото на заседанието, много се надяваме, че не само ще ви слушаме днес, но ще можем да направим някои предложения за политиката за добросъседство на Европейския съюз, като започнем от източното и измерение. И в тази връзка искам да дам думата на господин Сивец. Благодаря. Благодаря, господин председател. Благодаря, господин комисар, за подробните ви уводни думи. Както обикновено, начин по който представяте темата е изключително добре структуриран. Нещо, което е много полезно и така, проектът доклада се основаваше на структурата и на начина на разсъждение, предложена от комисаря при неговия анализ. по този начин нашата задача се упростява. И припомнить себе, че Polityka sąsiedztwa, która była formułowana w roku 2004, Ако разгледаме по-широката картина, ще видим, че политиката за добросъседство, формулирана през 2004 година, бе една политика формулирана във връзка с голямото разширение на Европейския съюз. Това беше един вид втора награда за онези, които а, на този етап не бяха поканени за членство в клуба, но а, все пак искаха да поддържат някакви връзки с него. Нещата се променят и политиката за добросъседство ясно показва, че се променят и потребностите на нашите партньори. Нека да подчертая, че по време на тези 7 години видяхме много големи промени в източните ни партньори. Имаше положителни промени, като укрепването на демокрацията в Украина. Имаше и отрицателни тенденции е, в Беларус. Така че не всичко върви в една и съща посока. Има и добри и лоши развития. Нека да спомена е, също, въпреки че това не е много тясно свързано с темата, в днешно време и в Северна Африка падат стени. Стените, които защитават диктатурите. Виждаме какво се случва в Тунис. И се надявам че стъпките, които ще предприеме Европейския съюз, ще отговарят на предизвикателствата, с които се сблъскват хората и в Украина, и в Молдова, и в тази връзка трябва да изпратим адекватен сигнал не само към управляващите, но и към нациите. Тук няма да обсъждам всички теми, включени в проекта доклада, но мога да кажа само, че искаме следното. Искаме политиката за добросъседство – да продължи. Тя трябва да е ясно определена, трябва да е една обща политика и за източните ни съседки, и за южните ни съседки, защото проблемите си приличат. Става дума тук за правата на човека, за свободата е, обществата са различни, да, но предизвикателствата са подобни. Ако търсим новите развития, е, едно от новите развития, които е, предлагаме е да се установява пряк контакт с обществеността, с хората, с младите, с медиите, с неправителствените организации – които могат да преведат нашите ценности на език, разбираем за хората. Не само националните правителства могат да правят това добре. Искаме също така да има повече възможности във връзка с визите. И много важно е да имаме предвид какви са аспирациите е, на хората. Има и друг въпрос. Финансирането Европейския съюз трябва да каже колко средства е готов да отдели за това. Времената са трудни, но това е тема, която не може да се избягва. Предпоследната тема в списъка, който съм приготвил, приключвам. Ясно трябва да се заяви какви са очакванията на тези страни. Те очакват да станат държави членки. Ние не можем да предложим нищо, разбира се, в този момент. Но истината е, че без да предложим членство, никой я от тези страни няма да е готова да премина през трудностите на трансформациите, които могат да се изискват. И накрая стигам до последния си коментар – във връзка с Евронест. Искахме Евронест да бъде партньор в тази дискусия. Това обаче не стана. Искаме е, Евронест да действа, защото той би бил много полезен днес. Това е парламентарното разширение на политиката, която обсъждаме тук днес. И искам да благодаря на докладчетите в Сянка, с които разговарях вече два пъти. Искам да благодаря и на служителите на комисията, които реагираха изключително е ефективно. А, когато а, работехме по темата, крайна сметка а, това, с което разполагате днес, е проект на проекта. Ам, но все пак се надяваме да е полезно за комисаря в неговата дейност. Благодаря на колегата Сивич. Сега ще дам думата на господин Самафранка, който ще представлява докладчика Давид, е, който не може да бъде сред нас. И сега господин Салафранка ще трябва да поеме тежката отговорност да ни представи южното измерение на политиката по добросъседството. Седем минути ще получите от мен и не повече. Аз ще се опитам да се вместя в е, времето, което ми отпуснахте. Е, днес е, имам доста работа, тъй като нашия докладчик е, по южното измерение е, е болен, заразно болен и не може да присъства. Е, Нашия докладчик в Сянка не е болен, но има важна работа в друга комисия и аз представлявам и нея. Благодаря много за контактите, които поддържате както с страните членки, така с депутатите, така и с трети страни, засегнати от нашата политика по добросъседството. Докладчицата в Сянка се събраха и се опитаха, доколкото е възможно, да дадат обща насока на двата вида политика и в двете измерения – Тяхната задача беше да набележат конкретни цели и е, да намерят най-добрия метод за тяхното постигане. А, е, трябва от друга страна да е, се придържаме към ценностите, залегнали в основата на нашите договори, да се опитаме, така да се каже, да ги изнесем навън. Моите колеги са на мнение, че е, регионалното сътрудничество трябва да почива точно на тези ценности. Що се отнася до източното измерение, е, господин Давид, между другото и аз, е, смята, че тук не е важната тема за средиземноморското сътрудничество. Там много съжалява, че втората среща не се е споменала. Господин Давид съжалява, че не може да се спре на сътрудничество с отделни държави, тъй като търсим един подход. Но той извежда на преден план а, една тема, темата за преследването на християните. И ви моля, господин комисар, да не забравяте този въпрос, говорейки за новата политика. Той не искаше да се спира конкретно на ситуацията в Тунис. тъй като каквото и да кажем, докато се приема доклада, ситуацията ще се промени и ще се случат нови неща. Относно доклада на госпожа Янако, две бележки. Първо по точка 18, където се казва, че увеличените финанси, увеличаването на финансите е важен инструмент и може да създаде допълнителни стимули. Госпожа Янако каза, че тук трябва да се въведат условия относно контрола върху бюджета, прозрачността на бюджета и нивото на корупция. Тоест трябва да се въведе критерия за прозрачно и целесообразно използване използване на средствата. Относно източното измерение, тя е на мнение, че политиката на добросъседство трябва да предлага решения на тежките конфликти е, посредством ОИСР и посредством неформални контакти с водещи личности от гражданското общество. Като принцип тук трябва да се почетае новото съседство. Днес преди обед имахме много интересен дебат. Искам да ви благодаря от името на моята политическа група. Моите колеги са готови да си сътрудничат с вас и да ви сътрудничат. Благодаря, господин Салафранка, казва председателя. Сега давам думата за две минути на заместник председателя Паско. Благодаря много. Искам и аз да отбележа же факта, че вие сте на разположение и е, смятам, че сътрудничеството на нашата комисия с вас, господин комисар, е отлично до сега поне и се надявам това да не се промени за бъдеще. Моят въпрос е следният. В Тунис установихме, че хората смятат режима за лош и е, се отърваха от него. Но също времено тук в парламента аз не съм чувал Нищо такова. Нищо такова в Европейския съюз не се чува. А сега чета в медиите, че има изтекли документи с е, за палестинските власти. Е, ние даваме доста средства за Палестина и се надявам да не се окаже, че и там а, а, съм грешал. При всички положения а, в Близкия изток преговорите са в застой. Как можем да помогнем да се преодолее този застой? Как можем да насръчим развитието на преговорите? И И смятате ли, че договора, който се обсъжда, ще ни даде, договор ще ни даде по-добра или по-лоша възможност да играем а, ролята си там. Благодаря, колега Пашко. Колегата Брантнер има думата за две минути. Да, благодаря съвсем накратко, а, господин Фюле. Ето ме, тук съм. И така, първо, а, стана дума за гражданското общество и за подкрепата за демокрацията и правата на човека. Мисля, че сте прав, да, действително трябват ни повече средства за Европейски инструмент за демокрация и правата на човека, защото това е много добър инструмент. Можем да подкрепяме гражданското общество и без съгласието на местното правителство. Това виждаме в Северна Африка и мисля, че точно това е необходимо. И именно заради това смятам, че вие трябва да настоите да има по-добро финансиране, е, дори е, това да означава по други въпроси да има съкръщения. Знам, че като цяло няма как да се увеличи бюджета, все пак трябва да сме реалисти, но имаме и приоритети. Мисля, че това трябва да е един от приоритетите. Тоест не да искаме повече средства, а просто да се определят приоритетите. Нещото, което аз бих намалила е пряката бюджетна помощ. Е, нещо, което се случва в някои централно-азиатски страни, е, без да има връзка на финансирането с, е, с конкретни проекти и без да има контрол от страна на неправителствени организации. Не мисля, че трябва да се а, наливат пари там, където няма контрол. Благодаря, колега Братнер. Колегата Цалер има думата за две минути. Благодаря. Искам да реагирам а, на доклада на господин Марек Шивец и след това ще задам един въпрос. Няма го докладчика, но мисля, че той е изготвил един много добър проект от доклад. И затова имам само две кратки забележки. Първо, напълно съм съгласен с докладчика, че е необходимо ясно а, диференцирано отношение към страните в зависимост от техният а, напредък. Тук къде са стигнали в, в търговията, визовата политика, политическия диалог и така нататък. И в това отношение мисля, че е добре а, да споменем а, Молдова в този доклад, защото нейните успехи през последната година са безспорни, трябва да бъдат отбелязани. А, второ, нещо, което за мен е проблем, в доклада въобще не се споменава Русия. Рус, Русия несъмнено е много важен фактор в, в, на изток от Европейския съюз и така много важен партньор на е, нашите страни партньори. Знам, че някои са скептични, може би дори критични към източното ни партньорство, но мисля, че нашето отношение към Русия се промени. Русия сега е член на членовете на източното партньорство е, и мисля, че трябва да използваме възможността да насърчаваме Русия да участва е, в дейностите и проектите на източното партньорство. Засиленото участие на Русия не само ще укрепи доверието в висшето партньорство в очите на нашите партньори, то също ще има положителни резултати за нашите двустранни отношения с Русия. Така че смятам, че Русия трябва да бъде спомената в този доклад. А и нека сметнем, че това е и въпрос към комисаря Фюле. Благодаря. А господин Танок. Е, той по-рано поиска думата, но се разсеях. Е, разбира се, вие сте координатор. Не само това, на два пъти съм бил докладчик по европейската политика на добросъветство. А, е, а, значи, и накрая сега имаме два доклада. Един за източното, друг за южното партньорство. Това показва, че парламента все по-добре разбира, че Марокко и Молдова, Йордания и Грузия нямат много общо. Йордания няма никаква граница нито с Европейския съюз, нито с която иде страна кандидатка. А, а пък Казахстан а, също ще бъде част от нашето партньорство, нещо за което съм се борил в миналото. нищо обаче като не се е променило от 2006 година, когато аз за първи път почнах да участвам в работата по тази политика. Украина не е потенциален кандидат, за разлика от Албания, която е потенциален кандидат, нито пък Молдова не е определена като потенциален кандидат, за жалост. И макар, че е Украина по ръководството на Янукович, е като че ли ще тръг даде заден ход, редица от нашите досиета са замразени. Азербайджан и Нагорно Карабах може би ще подновят конфликта. Лукашенко продължава да е на мястото си като диктатор в на Беларус, а Грузия, която е економически най прозрастна економически най-реформирана, сега продължава да бъде част от нея окупирана от Русия. Въпросът за Западна Сахара остава нерешен. И в страни като Египет и дори в палестинските територии някои много свободи са ограничени. Все още значи, имам въпроси към тази политика, скептичен съм към нея, но въпреки това ви желая пълен успех. Благодаря, господин а, Танов. А сега а, господин Протасевич, който е ръководител на делегацията за отношения с Беларус. Имате думата. Благодаря, господин председател. Искам най-напред да поздравя авторите на двата доклада, особено моя полски колега, въпреки че той е представител на различно политическо семейство. Господин Шивеч докладва за източното ни партньорство, източната ни политика на добросъседство. И тук аз трябва да кажа, че в тази политика съм най-живо заинтересуван. Искам да подчертая значението на гражданското общество. И доклада подчертава дебело, че а, гражданското общество трябва също да бъде важен партньор а, и да помага в прилагането на нашата политика на изток от Европейския съюз. Колкото до въпросите, които се бяха повдигнати от господин комисара. И въпросът повдигнат от господин Шивец. Каква е перспективата за членство на тези страни? Много често ни обвиняват в двоен аршин, който прилагаме спрямо нашите съседи на изток и на юг. Ние очакваме реформи в економиката, подобряване на представите на човешките права и ако това стане, изгледите за тяхното влизане или тяхното обявяване за кандидатки и по-нататъчното им партньорство ще бъдат по-добри. Господин Стенало, който е, е докладва за състоянието в Албания. Ние сме планирали дебат за отношенията ни с Албания. Благодаря, господин председател. Искам да задам въпрос не за източното партньорство, а за Албания, тъй като това е много гореща тема в момента. А вие сте един от хората, които много добре, е, които най-добре познават случилото се е, последно време. Миналия петък диалогът започна в Тирана, но скоро шуми. Това е повод за притеснение. Е, за всички. От няколко месеца се опитвате да насърчите диалога между двата блока в Тирана и се мъчите да намерите решение. Това е конфликт, който съществува вече от две години и както знаете, има две а, големи политически групи, а, в, а, двете най-големи политически групи в Европейския парламент се опитваха да помогнат, да подпомогнат процеса, но нищо не се случи. Какво е положението в днес, в момента. Какво може да се направи така, че да е, не ескалира ситуацията и на трето място какво може да се направи, ако няма решение. Благодаря. Благодаря, господин Бащинаро. Господин Вагил има думата за две минути. Искам да благодаря на докладчиците. и на тези, които ги представляваха в този дебат. Ще съм кратък. Искам само да кажа, че ясното измерение на европейската политика за добросъседство е измерение, където се хвърля сянката на нерешени проблеми в този регион. Говорим тук за Съюза, за Средиземноморието, който е напълно неспособен да действа, изглежда, и ако се срещам в рамките на този съюз попадаме в дебати между двете страни в конфликта, във връзка с конфликта в Близкия изток, нещо, което, както знаем, няма да ни доведе до никъде. И така, господин комисар, всички тези а, чудесни документи, които сме изготвили, са свързани а, с това дали вие ще успеете или няма да успеете да постигнете разрешение на някои от тези проблеми. Генералният секретар на Съюза за Средиземноморието подаде своята оставка днес. Аз съм... Аз бях малко изненадан, че той а, прие тази позицията и или иначе, защото а, я е пое на 42 години, а това е позиция за човек най-малкото на моята възраст или по-възрастен от мен. Така че, ако не успеем да разрешим наболелите проблеми в този регион, а проблемите се умножават ежедневно, всички тези проекти са безсмислени. Благодаря, колега Вайко. Колегата Шолц има думата за две минути. Господин комисар, искам да ви благодаря много за тесните контакти, които поддържате с нашата комисия. Това ни дава възможност на време да говорим по спешни и важни въпроси. вие бяхте при нас да говорим и когато поисках прекъсване на източното партньорство, поискане на българската опозиция, моят въпрос към вас е, е какво е състоянието на нещата и прекъсването на партньорството е ли наистина инструмент, с който можем да упражняваме натиск и, както каза Ван Ромпой, както направихме в Западна Африка и Котивуар, И когато леди Ештън и Барозо трябваше да отидат в Минск и да кажат недвусмислено какво смятат на Лукашенко, това някак се, се дублира с забраната за влизане на Лукашенко в Европейския съюз. Това вече не се е случвало и преди. На 31 януари на конференцията на външните министри ще се застъпите ли за това в Букурещ поне да поискаме а, от Лукашенко да поеме отговорност паметта за а, събитията, преди да наложим някакви по-сериозни санкции. Благодаря на колегата Шуц. Давам думата на колегата Обиос. Две минути. Eh, tres comentarios muy rápidos. Eh, uno de... Имам три бързи коментара. От години в нашата група на социалистите непрекъснато повтаряме и настояваме, че е необходимо да се намери баланс между източното и южното измерение на нашата политика. Казвам това във връзка с доклада на нашия колега Марио Давид. Ние сме много доволни от неговия подход, но а, бих искал малко малко да, изля... да отида по-далеч, използвайки присъствието на комисаря. Положението в Средиземноморието е драматично. Това показва, че е важно тук да отдадем приоритет на източното измерение на политиката на добросъседство, защото става дума не само за ресурси, а става дума за волята, която ще ще изявим с нашата политика. Трябва да мислим за пространството между Либия и Тузия. Не бива да забравяме конфликта в Близки изток, обезпокоителната ситуация в Египет. Няма нужда да давам повече примери, с които да покажа, че в момента слабите места са там с различни нюанси в зависимост от е, държавата, но тук се имаме един общ знаменател, който обединява всички тези страни в тяхната кризисна ситуация. Да не говорим за ситуацията в Тунис развитието е тръгнало в посока към демокрация, но искаме тази история да бъде доведена до успешен край. Мисля, че имаме право да поискаме да бъде създадена работна група на европейските институции, която да гарантира, че европейския принос ще допренесе за демократичното развитие на Тунис, че действително ще имаме плуралистична република, в която да участват всички политически течения. И още нещо. Както каза колегата Вайга, тази сутрин разбрахме, че генералният секретар на Съюза за Средиземноморието се е отегли от своя пост. Това е още един, едно доказателство за това, че нещата не работят и трябва да бъдат а, изяснени. Какви са възможностите за сътрудничество и кои са инструментите, с които разполагаме, за да предвижим а, развитието на Средиземноморието напред? Благодаря, господин Обиолс. Във връзка с Тунис за Тунис ще говорим след като приключим с политиката на добросъседство. Така че за Тунис специално искам да ви помоля да изчакаме следващото изказване на комисаря господин Батиери. Благодаря, господин председател. Благодаря и на комисаря. Той наистина е много отворен за сътрудничество. Може би е, по тези два въпроса трябва да кажем, че Европа се е превърнала в крепост. и е, страда от криза и от е, умора от разширяването. Затова отдава по-малко внимание на политиката на добросъседство. До този момент политиката на добросъседство беше подложена също така на много е, ограничения. Е, не на последно място тази слабост беше свързана с, с слабо застъпения външно-политически момент. Полит Политиката на добросъседство все пак трябва да продължи, защото срещу демо... никой няма какво да каже срещу демокрацията. И тази политика може да стане един много важен наш инструмент. Искаме се да, да вземем важно решение да извадим Близкия изток от политиката в Средиземноморието. Ако Средиземноморския съюз продължи да бъде в центъра, сътрудничеството ще бъде сложно. Трябва да бъдат поставени акценти. Според мен имаме нужда от нов политически и културен подход. Този нов подход и това го казвам не по риторични причини, защото наистина така мисля, трябва да поставим гражданите в центъра на новата политика. Всичко трябва да се завърти около хората. Естествено, че економическото сътрудничество е много важно, регионализирането е важно и всички останали аспекти, но точно този е, подход близък до гражданите трябва да застане в центъра. Благодаря господин Панциери казва председателя госпожа Гомеш, за да завършим дебата за две минути. Благодаря, господин председател. Благодаря ви, че водите разговор с нас. Бях наистина много шокирана от случилото се в Либия. Изглежда, че съвета живее в някакъв друг свят. Е, сякаш е, Либия е една страна, която споделя нашите ценности с правата на човека, върховенството на закона, демокрацията и прочи. Казаха, да, имало е консултации с всички заинтересовани страни. Но тук трябва да си даваме сметка, че тук не се занимаваме с партньори, които имат същото разбиране като нас за тези основни ценности. И в двата доклада на Мари Сивич и на Марио Давид се предполага работа отдолу нагоре, съсредоточаване върху гражданското общество, укрепване на институциите на гражданското общество, които да могат да променят нещата. Трябва да подкрепяме хората, а не диктатурите. Разбира се, трябва да поддържаме отношения с правителствата, трябва да можем да работим в тези страни най-малкото, но трябва също времено да бъдем много умни, да финансираме а, програми, които подкрепят а, медиите, съдебната система, гражданското общество, жените. И жените тук са много важни, защото тук става дума за ислямското общество и разбира се младите хора. И се опитваме и да се опитваме да свързваме развитието в тези страни с а, нашето развитие. Става дума за възобновяеми източници на енергия, за промените в климата, за съхранението на водните ресурси. Въпросите за безработицата за младите са важни и в Европа, и там. И накрая трябва да имаме предвид, че Европейския съюз продължава да мълчи по въпроса за Западна Сахара, без дори да отчита до каква степен този проблем пречи на отношенията между Марокко и Алжир. Знаете ли, господин комисар, колко европейски средства отиват в Западна Сахара? И ако никакви средства не отиват, защо никакви средства не отиват там? И накрая въпроса ми е какво ще е влиянието на Тунис по отношение на демократизацията на региона. Председателят Имах, че много въпроси, които ви бяха зададени, господин комисар. Бяха направени много коментари. Нека да ви помоля да бъдете възможно най-кратък. Благодаря, господин председател. Нека първо да направя няколко по-общи коментари, след това ще занимая с няколко от по-конкретните въпроси. Да, действително, много се радвам, че този дебат се проведе, защото тук не става дума просто за въпроси и отговори. Вашите коментари за мен са много важни. Първият ни коментар свързана с казаното от Катрин Аштон за това, че политиката за добросъседство трябва да стане един действителен инструмент за партньорство с обществата, а не с властите или с някои представители на властите. Това е едното. Второто нещо е, че в края на този процес на преразглеждане трябва политиката за добросъседство да е способна да отрази промените, свързани с влизането в сила на Лисабонския договор и също така да може да ни даде достатъчно добра а, база за а, да разграничаваме повече а, източните и южните проблеми едни от други. И на трето място – трябва да се постигне някакво равновесие. А, така че рамката да е същевременно и последова... да, да дава последов... и последователност и гъвкавост, за да може да се откликне на потребностите на обществата, които вече споменах. Третия коментар. Европейската политика за добросъседство ще ни даде възможност за партньорство основано на демокрацията, върховенството на закона, правата на човека. Освен това, извинете, ако думите, които ще кажете, прозвучат не точно, но програмата за добросъседство не е награда за добро поведение, не е някаква нобелова награда за добро поведение, а е програма за да се насъчат съседите да приложат реформи и то по такъв начин, че ползите да са не само за част от обществото, но а, а за цялото общество. трябва да се има предвид, че конкуренцията е голяма. Нашите ценности, нашия начин на управление не е единственият. И други възможни системи могат да привличат вниманието на нашите съседни страни, така че трябва да имаме това предвид. Освен това, е, господин председател, смятам, че Тук можем да говорим за още един етап в нашия а, диалог за процеса за преразглеждане на тази политика. Що се отнася до някои конкретни въпроси? Съюза за Средиземноморието – Благодаря на господин Салафранка, господин Панцери и други за това, че изразиха своята загриженост за Средиземноморието и за Съюз за Средиземноморието. А, и аз а, с, а, се притеснявам от подадната оставка на генералния секретар на Съюза за Средиземноморието. А, а, защо не съм имал време да говоря с него но присъствах в Барселона, когато се отчетяваше Съюза за Средиземноморието и е, знам колко големи бяха неговите надежди, но също така знам и с какви затруднения се сблъскваше той през последно време. Е, най-вероятно става дума за това, че е, за втори път се опитваме да организираме среща на върха и за втори път не успяваме. Ако питате кой финансира този секретариат, колко държави членки, отговорът е нито една държава членка не финансира Съюза за Средиземноморието, а той се финансира от комисията. Също така, целта е да има конкретни проекти, от които да се възползват хората в този регион. И трябва да се набере инерция тук – трябва да се реши въпроса за съпредседателството, особено от страна на Европейския съюз. Не може да се каже просто да, така да, извадим Близки изток от уравнението. Проблемите в Близкия изток безспорно имат влияние – Можем обаче да работим чрез една а, добре обмислена комбинация на междуправителствения и общностния метод, така че да избегнем а, до максимална степен въздействието на конфликта в Близкия изток и да съберем министрите на едно място, за да се вземат решения на конкретни въпроси. Що се отнася до казаното от господин Пашко, това е въпрос, който а, бих предал на Кеси, а, не само защото времето не ми достига, а защото тя е подходящия човек, който може да отговори на този въпрос. Моите а, а, служителите на, на а, службата по външна дейност трябва да подкрепят нейните усилия там. Що се отнася до средствата, съгласен съм с вас, че не става дума за това да се използват повече средства, а да се използват те по по-умен начин. А, може би в дадена програма няма нужда от чак толкова много средства, но в друга те могат да бъдат изключително полезни. Ето, например, в Тунис има една програма за подпомагане на съдебната реформа за 2013 година. Е планирана тази програма, а ние трябва да я започнем по-рано, през към края на 2011 или началото на 2012 година. След това а, а, има и други ресурси. Економическата интеграция има задълбочени и съобхватни споразумения за свободна търговия, например, които са на наше разположение. Така че така партньорите ни имат възможност да, остан... да проведят известна интеграция с а, нашето законодателство, известна хармонизация и така постепенно могат да, да станат част от вътрешния пазар, а ние търсим начини да ги подкрепяме. Като тук а, не говоря за това ние да ги насърчаваме, защото в крайна сметка те правят това, защото и на тях им е от полза. Но като се има предвид, че не винаги има стимул като присъединяването някъде в бъдещето, изглежда, че стимулите са ограничени. При всички положения Разбирам предложения от вас подход за финансирането, но а, а, трябва да се вземат предвид и тези въпроси, но съм съгласен с вас за а, преките помощи за бюджета. Сега, казаното от господин Зала за Русия, време е вече да започнем да говорим с съседите си. Освен това, групата, която вие нарекохте, не е групата за приятелство с източното партньорство, а група за координиране и информация. Това е неформална група и смятат, че трябва да се вземе предвид това, че в края на миналата година Русия поиска да не бъде пълноправен член на тази работна група, а да бъде наблюдател в нея. Но тук не става дума само за Русия. Става дума и за други важни заинтересовани страни. Надявам се, че след 4 години ще сте по-голям оптимист, отколкото бяхте днес. И аз съм съгласен с вашата фрустрация до известна степен, но все пак трябва да си има предвид, че тази част на съседните ни страни се сблъска с доста трудности през последно време и ако нямахме източното партньорство, а, помислете си пък какво би могло да стане, е, защото чрез източното партньорство се полагаха много усилия да се привлекат тези партньори по-близо до Европейския съюз. По въпроса на господин Бощинаро за Албания. Както знаете, има един пратеник на Кати Аштън в момента в Албания. In a way, a continuation of the political stalemate, uh, which is there for some time. Изглежда, обаче, там продължава застоя, който се вижда от две години насам. Изглежда вече конфликта не е само за урните и за изборите. Изглежда, че той се е задълбочил. Дано да греша, но изглежда... Е, но се надявам а, лидерите и от двете страни да си дават сметка какви биха могли да са последиците, ако продължат да се движат същата посока. Надявам се, че те си дават сметка, че в момента подкопават интересите на Албания и на албанците. Няколко дена преди демонстрацията, на която загинаха хора, изпратихме едно писмо правителството във връзка с е, доклада за напредъка посок към присъединяването, в който настояваме, че трябва да се положат усилия, е, за да е, се действа срещу предизвикателствата, които могат да възникнат във връзка с изборите през май, едни местни избори, които предстоят. И също така трябва да се има предвид какви са последиците върху живота на хората там. Дори надхвърлих традиционните ограничения и използвах фразата вечеря за крокодили в връзка с една среща от миналия юни на политическите лидери в Албания и настоях, че те трябва да положат максимални усилия за продоляване на последните е, препятствия и да, за намиране на политическо решение. Мирослав Лайчек има не само подкрепата на всички европейски институции като посланник на Кати Аштън там, но и подкрепата на всички останали е, институции, е, като НАТО, например, генералния секретар на НАТО, отделни страни, международни организации като ОСР, Всичките подкрепят специални представители. Ние всички трябва да работим заедно, за да подкрепяме тези усилия. Господин Шолц попита за престановяването на източното партньорство. Въпреки, че Беларус не може да се възползва от най-големите факта. Самия факт, че Беларус не е допуснато до всички програми по източното партньорство е наказание е, за това, че там не се приемат ценностите, е, които са обвързани с тези програми. I'll tell that. I think uh, uh, uh, that is not uh, uh, anymore on the table. Предлагаме, предлагахме е, двустранни възможности за сътрудничество. Те вече не се предлагат. Е, ще се срещна с външния министр на Беларус следващата седмица, за да говоря и за ограниченията, и за стимулите. а именно а, стимулите а, за укрепване на гражданското общество и демократизация. След това не мисля, че политиката за на, на празния стол би била полезна. Мисля, че въпросът за Беларус е въпрос не само за Европейския съюз е и регионален въпрос. Трябва да говорим с партньорите си и да ги попитаме те какво мислят за това, което виждаме по телевизията от 19 декември насам. Смятам, че трябва да се работи по един умерен начин. и да се използват всички е, възможности, които ни предоставя Лисабонския договор. Благодаря, господин е, председател. Е, Благодаря, господин Фюле. Много ефективно. Благодаря, господин комисар. За жалост, нямаме време. Знам, че вие съкратихте някои от забележките си поради това, че нямаме време. Аз не искам да губя време и затова ще мина веднага към следващата точка от нашия дневен ред и ще дам думата на въпроса за положението в Тунис. Нямаме много време. Имаме дестина, най-много 15 минути. И за въпроси, най-много 10 минути, за да зададете въпроси. Двайстина, казва председателят. Благодаря, господин председател. Дадохте ми, зададохте ми невъзможна задача. Няма да съкръщавам това, което имам намерение да кажа, защото заедно с това, което споделих с вас по време на пленарното заседание миналата седмица, опитах се да включа някои нови елементи, господин председател, почитаеми дами и господа. Тунис е стигнал до повратна точка в своята история. За няколко дни бившия председател Бен Али напусна и страната неговите политически комитет се разпада и е назначено преходно правителство с участието на бившата опозиция. Обединено, обявено беше свобода на медиите, свобода за политическите затворници, ограниченията бяха дигнати, всички политически партии бяха легализирани. Преходното правителство назначи комисия, с мандат да прави предложения, да направи предложения за политическите промени, които трябва да бъдат направени, а също така и две е, комисии за разследване. Една за корупцията и другата за насилието по време на демонстрациите. Това са извънредни събития, господин председател, и ние ги приветстваме от все сърце. Това е шанс за народът на Тунис, който вече много дълго време живее без възможност да реализира своите законни въжделения. Но сме още само в началото на пътя на тези а, трансформации, на тези преобразования. А, необходимо е а, новото да бъде прието най-широко, трябва да се спечели доверието на обществото, да се създаде от условия за стабилност. Туни, Тунис трябва да а, а, обнови економиката си и да създаде стабилни отношения вътре в страната, да може да проведе избори. В този момент Европейския съюз е изцяло зад туниския народ, върховният представител, аз самия, вече на няколко пъти направихме изявления, в които обявихме нашето желание да помогнем на Тунис – Имаме а, така висши представители на нашата служба за външна дейност, а, които са на посещение в Тунис и които ще се срещнат с всички представители на тунисското общество, включително членове на опозицията и представители на гражданското общество. Следваща стъпка ще бъде посещение на политическо равнище, което ще стане, когато условията назреят. Парламентът също изрази своята подкрепа по време на дебатът в миналата седмица. Разбирам, че се подготвя делегация на Европейският парламент, която скоро, наскоро ще посети, в близко ще посети а, Тунис. Европейският парламент, представителите на европейските политически партии могат да изиграят важна роля, като допренесат за институционното укрепване на своите партньори в Тунис в новите условия, господин председател, почитаеми дами и господа депутати. Първоначалните мерки, взети от преходното туниско правителство, са в правилна посока и ние призоваваме властите в Тунис изцяло да изпълнят новите си ангажименти за читане на върховенството на закона и основните права и свободи, и да проведат економически и социални реформи. Европейският съюз е готов да подкрепя процеса на прехода в Тунис, включително организирането на свободни, прозрачни и демократични избори, щом условията за това назреят. Готови сме да окажем политическа, правна и техническа помощ по всички, е, във всички насоки, в които Тунис поиска да помогнем и при организирането на изборите. Ще помагаме и по друг начин, за да подкрепим преходът в Тунис. Замразяването а, на активите на страни, които а, ще бъдат идентифицирани заедно с туниските власти. На тях ще им бъде забранено и да пътуват в Европейския съюз ще увеличим нашата помощ за гражданското общество в Тунис. Настоявам особено на този въпрос, тъй като опитът от не един преход, включително в част от Европа, ни показва какво трябва да правим. Гражданското общество се нуждае от грижа и помощ, за да може да се адаптира към новите условия. Ще подкрепяме гражданското общество в Тунис, така както го правихме и при предишният режим. Включително ще използваме Европейската инициатива за права на човека и за демокрация. Сега има възможност да правим много повече от преди, да подобрим партньорството между политическите партии, фондациите и други организации. Ще инвестираме в бъдещето на Тунис, ще помогнем за стабилизирането на демокрацията там, колкото може по-бързо. По отношение на а, статута на Тунис, Европейския съюз е готов, когато условията назрее, е да поднови преговорите в диалог с демократично избрано правителство в бъдеще. Да приемем нов план за действие. Ние винаги ясно сме заявявали, че а, а, промяната на статута в положителна насока също значи поемане на нови ангажименти. Европейският съюз ще положи усилия, за да подкрепи Тунис в усилията му да се справи с предизвикателствата, пред които е изправен. Особено за решаване на социалните и економически проблеми, които са в основата на недоволството от предишният режим. Безработицата и особено безработицата, която засяга младите и университетските студентите и завършилите висше образование. Всичко това изисква бързи мерки от страна на туниското правителство. Необходимо е отваряне на економиката на Тунис към света, облегчаване на условията за частните инвестиции, борба с корупцията, създаване на механизми, които да поощрят растежа. Необходими са незабавни реформи. В миналото Европейският съюз е помагал във всички тези области. Готови сме да го правим отново в сътрудничество с демократично избраното правителство. Тунис е важен партньор на Европейския съюз. ние имаме интерес Тунис да бъде стабилен, проспериращ и демократичен с него, ние може да развиваме взаимоизгодно сътрудничество въз основа на общите ценности и общите си интереси. Отношенията между нашите общество, общества и економики са а, солидни. Ще градим върху постигнатото в, минище, в миналото, но ще изградим и нови връзки за в бъдеще. Сигурен съм, че вие ще направите, положите необходимите усилия, за да подкрепите нашите усилия за нови отношения с Тунис да бъдем, тези отношения да бъдат за пример за магребските страни и за целия свят. Благодаря. Благодаря, господин комисар. А сега преминаваме към дебата по този въпрос. Господин Салафранка, имате две минути. Благодаря, господин председател. Думите на комисаря са много успокояващи наред с това, което той каза миналата седмица на пленарната сесия. Мисля, че Европейския съюз трябва да работи за провеждането на свободни избори е, и за създаването на прозрачни обществени институции, независима съдебна система и да насърчава развитието на неправителствени организации. От е, дебата, който проведохме за политиката на просъседство, можем също да направим някои изводи за Тунис, а именно, че можем да се получим от направените вече грешки. Господин Обялс говори за това, че трябва да се създаде платформа, на коя, в която да се обединят всички средства на Европейския съюз. А, Говори се за резолюции по този въпрос. И аз мисля, че вие, господин комисар, направихте чудесно предложение по този въпрос. Европейския съюз ще изпрати делегация в, в Тунис. И смятам, че вашето изявление, и нашите изказвания са гарант за това, че Европейския съюз няма да се провали и това ще даде надежда на тунизийския народ. Тук става дума и за интересите на Европейския съюз и за господин Обиос за две минути. Господин комисар, Вашето изказване беше чудесно, ни почти нищо не можем да добавим към него. Такъв е гласът на Европа. Това е гласа на Европа, който искаме да чуваме тук в Европейския парламент. За съжаление, народът на Тунис през последните седмици остана с съвсем различни впечатления за Европейския съюз, а, а, да, меко казано впечатлението, оставено от Европейския съюз в тунизийския народ, далеч не беше толкова положително. Парламентът обаче може да се позове на нещо, което самия парламент инициира, което беше подкрепено от комисията, а именно на своя подход с а, а, своя мек подход. Ние подкрепихме свободната тунизийска преса, демокрацията в Тунис. И мисля, че можем да запазим достоинството на народа на Тунис, тъй като а, с изключение на някои погрешни стъпки, стъпки от страна на Европа по време на кризата, Европа успя да постигне и резултати. Какво става сега в Средиземноморския регион между Европейския съюз и Арабския свят? Тунис е много добър пример за това, което става и се надяваме този пример да бъде положителен и да донесе други положителни промени в региона. Някои сили обаче са заинтересовани от това напрежението да ескалира и да се влуши. Благо... Благодаря госпожа Срак за две минути. Благодаря, господин е, комисар, много се радвам, че си тук. Е, щеше ми се да има повече време за е, Тунис, защото е много важно положението. Там е, казахте, че е много нестабилно и сте предложили подкрепата на Европейския съюз. Мисля, че можем да направим повече, за да помогнем на гражданите, за да се преборят за своите права на човека и своите свободи. А, също така можем да се получим от положението в Тунис, защото 23 години управлява един а, диктатор, който а, ние понякога наричахме съюзника сега. А, той се обвинява в много сериозни престъпления. Така че а, притеснявам се а, от това притеснявам се и от факта, че гласът на Европа не беше еднозначен на предложението на Франция а, за предоставяне на полицейска подкрепа за правителството на Турис, о, е, само няколко дена преди да падне правителството, е много сериозна погрешна стъпка. Има млади хора в Тунис, които се подлагат на побои от полицията. Те се борят за своите права и трябва да ги подкрепим. Един от начините, по които можем да направим това, и е, които вие не избери, изброихте, е свързан с това, с интернет, който свързва всички млади хора по света. Правителството на Тунис прилага нови технологии за филтриране и цензура – по интернет. И там, където се опитваме да създадем нови свободи, трябва да има предвид този вид нови технологични възможности, защото ако не го направим, диктаторите по света ще се оборудват много бързо с техническите средства да потискат народите си чрез новите технологии. Госпожа Брантнер има думата за две минути. Благодаря. Искам и аз да се присъединя към колегата в този призив, защото а, е, имам чувството, че пропускаме важни възможности тук. Ако просто чакаме е, едно да видим какво ще поиска от нас е, новото правителство, е, стените ще останат. Какво трябва да се случи, за да проявите повече активност, подкрепа на гражданското общество и в Египет и в Тунис, да Завите пред младите, подкрепяме ви. Точно това трябва да направи Европейския съюз. Много повече може да се направи в Тунис днес. Може госпожа Аштън да подкрепи жените в Тунис като основни двигатели на прехода. Може да подпомогне за създаването на печатници за свободна преса. Трябва и много бързо да се изпрати специален постре, а, пратеник в Тунис, за да може а, той да говори от името на Европа и ние в групата на зелените бяхме против тези 20 милиона, които отидоха във вътрешното министерство за подкрепа за върховенството на закона, защото в крайна сметка те е, уволняват по-независимите съдии и все пак и парите продължават да отиват именно в тяхната храна. Споменахте инвестициите като възможност. Не съм сигурна за тях. Тук говорим за демократичен форум. Трябва да а, е, се задълбочи процеса и за тази цел е важно да имаме предвид една възможна работна група между комисията, и съвета и службата за външни дейности, за да може да се реагира по-бързо. Надявам се, че ще приемете това мое предложение. Благодаря. Благодаря. Каза председателят госпожо Хаутала, имате думата. Благодаря, господин председател. Господин комисар, в нашата комисия по правата на човека вече взехме решение да изпратим малка делегация до Тунис, след като чухме за затягането на режима миналата есен. Много се радвам, че вече сме включени в по-голямата делегация, която ще бъде изпратена в Тунис следващата седмица. Имам следния въпрос към вас – до каква степен е необходимо да се изградят някои правни институции, да подпомогнем за това, да помогнем и законодателната работа. Разбирам, че има много репресивни закони, които трябва да се изменят. И е, смятам, че една съвременна страна, която иска да стане по-демократична, има нужда от някои определени институции, като тази на омбудсмана. Може би е, можем да си сътрудничим с вашите служители по този въпрос, да видим е, как и ние от парламента да подпомогнем този тип реформи. Председателят е, трябва да се коригирам. Колегата Контес има думата... Хунтис, извинете, има думата за две минути. Аз не искам да кажа последната дума е, защото всичко, което се каза до сега или много от нещата звучат е, чудесно и човек направо може да повярва, че всичко това е истина. Аз имам обаче един важен въпрос. А ако бяхме провели тази дискусия предна, преди една година, когато Бенали беше още на власт, какво щеше да каже комисаря? В продължение на дълги години в Тунис хората бяха преследвани и имаше корупция, а ние поддържахме добросъседски отношения. Не нападам господин Фюле лично, но какво означава това за бъдещото развитие? Нищо не чух Нищо не чух а, а, за направени грешки, не чух никакво разкаяние за евентуални направени грешки. направо оставам с впечатлението, че Европейския съюз мисли само за това мултинационалните компании да си запазят печалбите. А, а за нас трябва да бъде важно да участват всички политически сили, включително и онези, най-вече онези, които преследваше Бен Али послед... следващия ни приоритет трябва да бъде провеждането на свободни избори и така нататък. И последно, господин Фюле каза, че в Тунис трябва да се направят инвестиции, но в Тунис знаем, че е, народът живее в бедност. По какъв начин можем да насърчаваме инвестициите? Кои инвестиции искате да насърчавате? Частните ли, които е, ще ще доведат до е, експлоатация на е, производствените капацитети. А ако искаме да има солидарност, трябва да се сменим подхода. Искам да кажа още нещо, което не чух. Господин Фюле, вие казахте, че има ново движение и в Египет, е, нови движения има и в други държави от е, региона. Какво означава това? Да не би да има някаква грешка в политиката на Европейския съюз за региона? Благодаря, казва председателя. Комисарят получава думата за заключителни думи. Thank you very much. Uh, Mr. think... Благодаря, господин председател. To this last question, you could take as an answer. Uh, uh, за последния въпрос трябва да отговоря така, Кати Аштън и аз правим в момента преглед на европейската политика на добросъседство. Тази политика е фактически един процес. Процес, в който във всеки момент трябва да сме готови да реагираме на събитията. И в известен смисъл ние с Кати като че ли очаквахме, че ще имаме нужда от нови инструменти, ще имаме нужда от нов подход а, към тези страни. Въпросът ви, какво би станало, ако водехме тази дискусия преди една година? Ще ви кажа какво стана миналата година. Member states. Uh, uh, uh, or, or, the decision has been made that... Когато бе взето решение, че. Correct. Uh, what has happened before the first meeting, which took place in September? Uh, първото заседание стана, беше проведено през септември миналата година. Uh, това срещата се състоя в, състоя в, в uh, моя кабинет с представители на а, uh, гражданското общество обсъдихме изменението към член 61А на наказателния кодекс. И този процес беше вече започнал през септември миналата година. Аз поисках да се направя кратко, направя кратко изявление във връзка с ставащите събития. В това изявление се позовах на принцип, на който се позовавам често. Че а, за да има промяна в статута, трябва да има промяна в ангажиментите. По-висок статут, по-големи ангажименти. липсата на подкрепа за гражданското общество не отговаря на един нов статут. такова беше положението миналата година през септември. We, we do not have just a, a, a трябва да кажа, че в, в, в Тунис са не само висши служители на службата за външна дейност. Няма нужда да искам разрешение от Кати Аштън, за да направя това изявление. Ук Мангарели, е, човек, който ви познавате много добре е там. Той е директор, управляващ с ясни отговорности за политиката на Европейския съюз в тези страни. Знаете, че той е в абсолютно компетентен, може да оцени състоянието на нещата на място. Той ще се разговаря с представители на трите комисии, за които стана дума тук, включително и с комисията, която е натоварена с подготовката на избори. Комисия, която ще предложи различни изменения в е, законодателството, в закони, които са проблемни. Ние вече сме подготвили експерт, който ще помогне за промената в законодателството. Когато той се върне от там, ще имаме възможност отново да разговаряме. И тогава нашите разговори ще бъдат по-конкретни. ще може да разговаряме и с вашата комисия, с вашият под, вашата подкомисия и с Европейския парламент като цяло по тези въпроси. Ще предам вашето предложение за работната група. Но едно е да имаме работна група, но нещо, в което аз дълбоко вярвам, е следното. Втори път имаме възможност да обсъждаме положението в Тунис. Вярвам, че в близко бъдеще ще имаме възможност да го обсъждаме отново, но явно е, че трябва да имаме много тясно сътрудничество между е, вашата комисия, Европейския парламент и службата за външна дейност, ако искаме да постъпим по най-добрия възможен начин. Благодаря. Благодаря, господин комисар. Мисля, че всички въпроси, повдигнати от колегите, бяха много полезни и мисля, че може да приключим нашето заседание на тази положителна нота. Още един път искам да подчертая, че високо ценим вашето сътрудничество с нашата комисия. Както знаете, ще има делегация Адхокня, която ви споменахте, след дебатът на пленарното заседание в пленарна зала и да се надяваме, че при новите обстоятелства тази делегация ще изиграе ролята, която очакваме от нея. Възможно е също така да се проведе заседание на координаторите. Ние се надяваме, че ще бъдем в състояние да поможем, вероятно ще помогнем, вероятно ще изпратим наблюдатели за изборите, когато се стигне до избори. когато стане възможно да се организират демократични избори в Тунис. И накрая трябва да спомена следното вносенето на изменения по резолюциите за политиката на добросъседство е 9 февруари на обид. Моля само на английски внасяйте предложенията за изменения, тъй като няма време да се превеждат. Благодаря.